Okay, good morning. The um, first item on the agenda. Um... Добро утро. Първата точка в дневния ред е доклада на Едвард Чесък. Той се нарича Нелоялни търговски практики във ригата за доставка на храни. Предвидено е гласуване за 9.45. Разбирам, че има голям напредък от снощи и списъка за гласуване ще е по-кратък. Благодаря ви за това. Сега ще имаме обсъждане на измененията. Очаквам много хора да се изкажат, за това ще засичам времето. Първо ще дам думата на докладчика. Дякую bardzo пани Przewodnicząca, Благодаря, госпожо председател уважаеми госпожи и господа. Благодаря за това, че ми дадохте думата. В началото искам да благодаря на секретарията за оказаната подкрепа. Доклада е много труден, е, проблемен. Искам да благодаря и на докладчиците Сянка и на всички, които допринесоха за този доклад. Без тази помощ нямаше да успеем. Както знаете, аз поех този доклад от господин Яцкевич, който е финансов министър на, на Полша в момента. Осъзнавам колко е работил господин Яцкевич е, и колко са работили неговите сътрудници по този е, доклад, така че благодаря на тях. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка и на госпожа Магинес. Тя е докладчик от е, Комисията по селско стопанство. Нейният принос беше значителен. Темата е от съществено значение за дистрибуторите, за доставчиците – и в крайна сметка доклада, който ще приемем, ще окаже сериозно въздействие върху отношенията между е, доставчиците по, поверигата. Аз разговарях с представители на доставчиците и на дистрибуторите в хода на работата. Не трябва да забравяме, че нелоялните търговски практики съществуват. Те са потвърдени от всички по веригата и от органите за защита на конкуренцията. За съжаление, продължаваме да имаме примери за НТП, като например случая с Теско в Великобритания или някои вериги супермаркети в Полша. Искам да кажа, че областта, в която работим, е много е, важна за европейските граждани, за потребителите. Става дума за, за сектор, в който са заети 47 милиона души и е, общата стойност е, в, в този сектор е около 1 трилион евро. Говорим за, за размера на сектора. Разговаряхме в Брюксел с всички заинтересовани страни. Госпожа Магинес организира една среща, наред с една друга колега. Имаше и експертна дискусия, организирана от мен самия. На тези заседания много говорихме за действието на задължителните и доброволните схеми. Всички осъзнаваме важността на настоящия доклад. Комисията и парламента много пъти са насочвали нашето внимание към НТП, включително и в един специален доклад на комисията от 29 януари тази година. Има много изменения. Ние ги разгледахме целта на всички е да има пълна прозрачност и равнопоставеност. С нетърпение очаквахме доклада на комисията за нелоялните търговски практики в веригата за доставки на храни. Сега можем да направим съответните заключения, да, да извлечем съответните полуки. Подкрепям позициите на колегите Шолтес, Зулу и на другите колеги, които участвах на срещата в Страсбург. Тези колеги коментираха доклада по същество. Аз имам някои притеснения за доклада, особено в заключителната му част. Искам да подкрепя инициативата за създаване на, на верига за доставки едно от добрите предложения е създаването на най-добри практики в веригата за доставки на храни, както и на доброволна рамка за спазване на тези правила. Тези инициативи са много важни, защото добрите практики в веригата на доставки на храни трябва да се насърчават. Мерките в различните държави членки за справяне с такива НТП показват, че доброволните схеми не, не са достатъчни. Почти всички държави членки са въвели задължителни мерки, които допълват доброволните схеми. Опита на държавите членки, който сме инкорпорирали, инкорпорирали в доклада, показва, че доброволните схеми могат да бъдат само допълнителни по своя характер. Ако искаме да доразвием доброволните практики, трябва да имаме някакъв форум на, на високо ниво за веригата за доставки на храни. Повечето държави членки имат нормативна уредба в тази област, но тя е доста различна. Ето защо следва да, да следим различните нормативни уредби, как те работят. Искаме да насърчаваме обмена на най-добри практики. Както вече казах, Работата по доклада спря до появата на, на доклада на, на комисията. Оценката за този доклад на комисията е различна, е, много се различава, в зависимост от това кое прави. Различни са гледните точки. Имаме около 400 изменения и този голям брой показва колко е важен доклада за различните сфери на интереси и за различните евродепутати. Председателката приканва оратора да привършва. Още минутка само, каза господин Чесък. За съжаление, измененията много се различават, що се отнася до е, създаването на европейска регулаторна рамка за НТП. И това е основният проблем тук. Мисля, че окончателният вариант на, на доклада в крайна сметка ще се появи тогава, когато приключи гласуването в пленарна зала. Призовавам всички евродепутати да положат още едно последно усилие, за да е, разрешим този проблем. На последната ни среща в Страсбург разговаряхме по темата и се споразумяхме, че не е достатъчно само да се анализират компромисните изменения, но и да се обърне внимание на новите изменения, които са, са внесени. Искам да благодаря на всички депутати, които изказаха ясна позиция относно компромисните текстове. Благодарение на тях аз мога да приключи работата по своя доклад. Отново казвам, имаме крайни виждания по, по най-важните въпроси. Няма да можем да имаме консенсус. Значи компромисът ще бъде по-скоро по отношение на формата, а не по отношение на съдържанието. Съответно ще трябва да гласуваме по голяма част от внесените изменения. Надявам се, че датата за гласуване, определена в нашата комисия към края на април, ще бъде спазена. Естествено, да се надяваме, че ще имаме сътрудничество в рамките на групата на докладчиците. За съжаление, повтарям, настоящите доброволни схеми в веригата за доставки на храни не гарантират отстраняването на НТП. Ето защо имаме нужда от система на две нива. На първо място доброволни схеми, плюс онова, което се казва в доклада на комисията. И на второ ниво създаване на, на европейско равнище на друга схема за контрол възоснова на опита на държавите членки. Аз подкрепям естествено работата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че говорих толкова дълго, но исках да обясня как стоят нещата. Председателката. Благодаря. Много хора искат да се изкажат. Ана Мария Кораца бил. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Ние споделяме вашия анализ. От дълго време насам разглеждаме този проблем. Аз имах доклад през 2011 година и тогава поискахме от е, комисията да направи карта е, на проблема, да определи проблемите, да работи за решаване на, на, на проблема. Съжалявам, че този доклад пак доведе до разнобой, защото в миналото преминахме към конструктивен диалог за проблемите с всички заинтересовани страни. Искам да благодаря на комисията за различните видове проучвания, анализи, изготвянето на, на, на карта на, на проблемите, както и даването на информация за веригата за доставки на храни, инициативите в тази връзка. Не става дума за саморегулация, става дума за структурирана саморегулация. Има механизми за контрол, има задължения за, за отчитане, има крайни срокове. Говорим за над 100 000 компании. Голяма част от тях са малки и средни предприятия, има национални платформи, на които те сътрудничат с други заинтересовани страни, включително земеделците. Съгласен съм с комисията в голяма степен. Трябва да, да укрепим а, веригата за доставки на храни и аз се радвам, че, че докладчика подкрепя тази инициатива за, за веригата за доставки. Що се отнася до а, държавния контрол, мисля, че трябва да действаме така, че да има а, възможност за предоставяне на жалби, без да се изпълнява изпитва страх. Имаме две, два механизма за контрол. Имаме националната система и имаме доброволните схеми. Някои държави членки регулират въпроса на административно ниво, други на законодателно ниво. Това е системата на, на две нива, за която говорим. Има ли нужда обаче от законодателство на европейско ниво? Не казваме, че няма нужда от е, законодателство, но каква е ползата? Това е основният въпрос. Въпросът не е дали сте за големите супермаркети, за доставчиците или за фермерите. Не. Искаме да загърбим идеологията поне веднъж. След толкова години на обсъждане, нека да има някакви резултати. Искаме прозрачност, искаме покупателна способност за потребителите. Искаме конкуренция и справедливи отношения по веригата на доставки. Това имаме предвид, когато, говорим, когато говорим за равнопоставеност. Докладчика говори 10 минути, аз говорих 2 минути. Дайте ми още една минута. Докладчика върна нещата там, където те бяха преди 5 години. Ние трябва да, да разкажем как стоят нещата. Комисията най-независими е, е, експерти и те стигнаха до следното заключение. Има положително развитие във веригата за доставки на храни, има различни подходи за справяне с НТП е, и съответно комисията, цитата продължава, не вижда необходимостта от хармонизирано законодателство на този етап. Затова се обръщам към докладчика. Къде са вашите доказателства? Къде е информацията, която доказва, че онова, което комисията казва, не е издържано? Е, на какво стъпваме в крайна сметка, когато готвим този доклад на идеология или на е, проучване? живеем в времена на, на, на стремеж към по-добра регулация. Слава Богу. Това е стратегия на комисията в новия мандат. Онова, което правим на европейско ниво, трябва да има полза за гражданите. Докажете ми, че това е така. Аз искам да работя с всички колеги по нови компромисни изменения, защото тези, които ни представихте, не можем да ги приемем. Затова казвам, моля ви, аз съм готова да работя за намирането на, на, на компромис, но трябва да представите нови текстове. Иначе аз съм готова да, да, да работя за е, компромиса. Председателката. Моите бележки казват, че много хора искат да се изкажат и затова всеки трябва да получи не повече от минута и половина. Значи, е, моля ви, ако искате да се изкажете, вдигнете ръка сега. Никола, Андреас, Джулия, Олга Сеналова е следващата, Марко Дзоло, Катрин вече се е записала, някой друг. Кая, Кая, ти ще си изкажеш от името на Алде, така ли? Всеки един от докладчиците в сянка ще получи едно и също време. Вие ще се изкажете от името на зелените, така ли? Да, казва госпожа Реда и ще видим колко време ще има за останалите колеги. Не искам да ограничавам времето за дебат. Сега е ред на Ога Сеналова. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Да, бих искала да благодаря първо на Чесак за работата, която е свършил, която никак не, бе, не е била лесна. Той започна вече е, докато преговорите бяха в ход, още когато преговорите бяха в ход е, и това услужни допълнително работата. Сега нашата работа трябва да почива върху факти и доказателства. След е, е, едно дълго изчакване е, да се е, видим какво ще е отношението на новата комисия по отношение на нелоялната търговска, нелоялната търговски практики в търговската верига бе констатирано, че всъщност такава нелоялна практика съществува във всички държави членки, във всички е, вериги на доставки. Така че, е, въпреки факта, че в някои държави членки вече имат е, е, съответно законодателство и са регулирали този, решили този проблем, но другия проблем е голямото, големия разнобой. Ето защо тази смътна, неясна дефиниция на комисията ще се отрази странно на, на външния на, пазар. Ето защо би трябвало да е, се реши първо проблема на, е, с е, този разнобой в законодателството в рамките на Европейския съюз, за да се избегне такава, тази разпокъсаност на единия пазар. Интересно ми е да чуя каква е позицията на комисията по този въпрос. Как ще обясните факта, че няма че е, е, как се отразява тази разпокъсност върху малките е, предприятия, например. Сега ще кажа няколко думи за инициативите в веригата за на, на доставки, на хранителни доставки. Сега, едно проучване, проучване които съществуват, говорят за липсия, липса на, на практическа е, инициатива в това отношение. Всичко си остава на теория все още. Как смятате да се е, изгради доверие, което в момента липсва? как да се помогне на малките предприятия и как да се, е, какви е, средства за принуда трябва да се намерят. Ако е, четем проучването, виждаме, че тази е, инициатива всъщност предлага много ограничени е, инициативи, инициативи компетенции, ограничени компетенции в това отношение. А би трябвало да се създаде платформа и процедури, които да, да дадат реален, реален резултат. И ще кажа още, че това проучване оценява, преценява само четири области, четири вида дейности. И то констатира недостатъчно недостиг и, пропуски е, в много отношения, но липсват достатъчно е, факти и доказателства. Например, защо тази инициатива би е, функционирала, би се проявила по-добре на, практика в някои държави членки, отколкото в други. И после дали е, доброволният момент е, ще е, е решаващ. Е, например, един оператор, който участва в тази инициатива, установява, че сред е, е, редица е, членове, участващи в тази инициатива, предпочитат доброволния момент в нея. Тоест, един определен процент от участниците ще се ползват от доброволната рамка. Това отново допринася за нелоялни практики, не обратното. За съжаление, заключението ми не съвпада с това на комисията. В сегашния момент не трябва да приемаме законодателство, което води до хармонизация по отношение на нелоялните практики. Това е моето отношение. Аз говорих от името на социал-демократите. <laughs> We should adopt. We should adopt. Okay. Thank you. Да, всъщност не стана ясно. Трябва ли или не трябва да приемем това предложение? Аз ще прочита бележките на господин Рошфор. Нашата група приветства доклада на комисията за нелоялните търговски практики в веригата за доставки на храни и съответно проучването, което придружава е, е, тази, това предложение. Според нас, както вече казахме, първоначалните е, изменения, компромисни предложени от докладчика, не отразяват актуалната ситуация. А именно това съобщение на комисията. Нито пък новите изменения, т.е. втория пакет изменения така че ние бихме искали да има нови предредактирани компромисни изменения. Ясно е, че не може да се стигне до консенсус по всичко, но поне по някои части от текста, освен различията по конкретните средства, които трябва да се използват за борба срещу НП, е, НТП, Например, ние сме готови за е, примерите, които са генерирани от е, нелоялните практики в веригата и че всъщност положението там може да се подобри с последващи действия след предложението, съобщението на, на комисията. Благодаря. Thank you. Julia Благодаря, Юлия Радар. Аз ще говоря от името на зеления докладчик в Сянка господин Шолтерс. Проблемът не е нов. Е, нелоялната практика в е, великата доставки на храни е, не е нищо ново и това води до загуба и на, на средства и храни. Обсъждали сме резолюции в парламента, също времено комисията излезе с три съобщения, зелена книга и сега вече заключителното комунике. В е, нашата комисия ние забавихме нашите е, разисквания, за да изчакаме е, комисията, но трябва да кажа, че сме разочаровани и от това проучване, и от доклада на комисията. Особено предвид на това, че комисията отново решава да не предлага европейско законодателство на този етап, макар че въпросът бе обсъждан е, надълго и на широко в миналото, така че отново отлагане, ново отлагане е неприемливо, неприемливо предвид е, сегашната е, криза в селското стопанство наистина трябва да проучим и да определим какви са, какви са разходите за бездействие в тази област. Трябва да е, е ясно, че европейското законодателство би имало добавена стойност. За съжаление, това е един от аспектите, които доклада на комисията не отчита тъй като съществува и е, голям трансграничен е, момент, е, свързан с е, нелоялните търговски практики. Обикновено е, преговорите се водят е, и ударението върху големите доставчици, като малките остават настрани е, от вниманието ни. Ето защо би трябвало да се фокусираме върху трансграничните нелоялни практики. Поздравяваме госпожа Магинес, докладчик за Агри, която е получила много широко мнозинство за нейното становище и подкрепяме мнението на Агри, по-специално това, че те, е, според тях, трябваме европейска рамка, законодателна рамка за борба с е, нелегалните практики, които да допълнат е, инициативата по веригата за доставки. Колкото е, Комисията твърди, че някои държави членки обмислят действия но разбира се, този е, подход на парче ще раз, е, покъса, фрагментира европейския пазар, е, особено предвид трансграничния елемент. Инициативата за веригата на доставки е добро начало, но тя не може да изкорени това явление в тази инициатива не участват достатъчно фермерите, не са предвидени санкции, които да служат като спирачка, нямаме е, поверителни е, система на оплаквания е, и е, за това очевидно е, че е време да се действа за европейско законодателство, включително един отворен лист на практики, които се считат за нелоялни съответно санкции за разобеждаване и е, е, разпореди, които се отнасят до фермери и доставчици в, е, установени в трети страни. Да се надявам, че ако това стане, ще се доближим до консенсус. Аз благодаря на колегите за работата им до тук. Thank you. Now I missed the GUE group because it was meant to be Dennis de Jong, but is somebody else? Благодаря. Денис де Йонг трябваше да говори от името на Обединената левица, не го виждам. Тогава давам думата на Марко Золо. Благодаря, госпожо председател. Комисията вече представи а, своя доклад за оценка на а, ефикасността и оценка на въздействието на нелоялните търговски практики върху веригата. Това е, буди доста съмнения. Съмнения, защото липсват количествени и качествени анализи на данните. Що се отнася до количествената страна, не се знае какво е значението и мястото на всички случаи, които се наблюдават като проблемни в веригата. От гледна точка на качеството, най-уязвими заинтересовани страни са малките предприятия в веригата на доставки и се боя, че не се проявява достатъчна грижа към тях. Според нас за да продължим да работим по тази инициатива, ще продължаваме да настояваме, че не е достатъчно само да е на лице добра воля. Слабостите в веригата, особено по отношение на потребителите и малките производители, трябва да бъдат по-решително преодолявани в различните държави членки и следователно. Не е нужно европейската нормативна уредба да се намесва твърде рязко и твърде надълбоко. Същевременно една нормативна рамка е необходима, за да гарантира минималната защита, яснотата и прозрачността, както и правната сигурност. Благодаря. Андреас Шваб има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на колегата Чесък в тази комисия. Наистина, него го няма, но моля да му предадете нашите благодарности. Още повече, че този дискусия се води от много години. И наистина, както мнозина преди мен казаха, не за първ път обсъжда този въпрос в този състав. Сърцевината на проблема е, че вече в много държави членки има съответната законова уредба, е, но пазарната организация е различна и е, във всяка страна и не биха могли правилата на отделните държави членки да бъдат прехвърлени на европейския вътрешен пазар, естествено. Затова е нужно да има европейски разпоредби като, една, като е, принципна основа и е, нашата докладчица обаче изказа съмнение по този въпрос, но е, ако това се допусне, е, може би ще е, решим проблемите в Европейския съюз. Колегата Чехсък от Полша е, трябва да внимаваме, разбира се, е, положителния економически и политически климат в Европа да не бъде натоварен допълнително с е, данъчни и други осложнения, защото е, в много държави членки има практики, които са съмнителни, като данъчни и други санкции. И аз мисля, че не може е, една търговска практика да бъде е, е, от една страна стимулирана, друга страна да бъде санкционирана с тежки данъчни мерки. Така че трябва да се помисли и за този баланс. Катрин Штайлер. Катрин Штайлер, благодаря. Благодаря на всички на докладчика и на всички изказали се. Очевидно има един трансградичен елемент на темата, която разглеждаме. Докладчикът говори за добавената стойност във вериката. Много важно е не само да има на лице мерки, но и те да бъдат реално приложени. Разпространението на добра практика е важно, защото балансирането на проверките при постъпили е, жалби има голямо значение за прекратяване на практики, които са доста доходоносни. Силата на убеждението се прилага към допуст къщите нелоялни търговски практики. Според проучването, заинтересованите страни настояват за действие. Мисля, че едно законодателно действие не противоречи на програмата за по-добро регулиране и регламентиране. Пет години вече обсъждаме този въпрос, но продължава да не се прави достатъчно. А то е крайно необходимо за работещите в сектора, за земеделските стопани, за сдруженията на национално равнище, които настояват за санкции, за разглеждане на анонимни сигнали. Трябва да уеднаквим този подход и очаквам да се достигне до споразумения за нови компромисни споразумения. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Само комисията. Аз самата от всичко, което знам за практиката в Обединеното кралство, кодексът, към който се придържат големите вериги, дава своя резултат и процедурата за разглеждане на анонимни сигнали дава тласък при трансграничното сътрудничество можем да споделяме добри практики до толкова, доколкото ги има. В далекосъобщенията, например, националните регулатори поддържат тясно сътрудничество, включително и по жалби, които имат трансграничен елемент. Съгласна съм с Ана Мария, че в момента вървим по пътя на по-доброто регулиране. Не можем да кажем, че европейското законодателно решение е единственото. В Португалия, Испания, Франция, Обединеното кралство очевидно имаме примери за най-добра практика на национално равнище и както казах от опит, зная, че повечето жалби и сигнали са национални, не непременно е, трансгранични. Но нека да чуем комисията, за да разберем обосновката на тяхното предложение. А тяхното предложение е да не се прави предложение, ако разбирам правилно. Мария Рейбиндър Рейбиндер има думата. Благодаря, добър ден. Много се радвам, че имам възможност да кажа няколко думи, за да обоснова заключението на доклада ни от 29 януари, макар и да допускам, че мнозина от вас вече са го прочели. Първо, след съобщението ни от 2014 година, разгледахме ефективността на действащите в държавите членки системи и направихме оценка на доброволните схеми, най-вече на инициативата е, за веригата на доставки. Установихме, че вече 20 държави членки са приели законодателни актове, може да съществува едно усещане, че не се прави кой знае колко през годините, но ако се погледне на равнището на Европейския съюз, това се оказва невярно. През последните няколко години държавите членки работят много. Държавите членки градят своята регулаторна рамка – според характеристиките можем да откроим някои основни тенденции по отношение на обхвата, поверителността на сигналите и жалбите и практиката за предприемане на мерки. Ако бихме внесли някакво законодателно предложение, то би съвпаднало с онова, което 20 държави членки вече така или иначе имат. Оценката на практическите мерки е по-трудна, защото голяма част от законодателните промени са прияти през последните години и затова не е натрупан достатъчно опит. Именно поради тази причина стигнахме до извода, че законодателството е на лице. Според нас не е проблем разнообразието в законодателните решения. Постарахме се да направим оценка на трансграничните е, ситуации – Обърнахме се към всички заинтересовани е, страни. Постарахме се да съберем доказателства за трансгранични проблеми, които не могат да бъдат решени на национално равнище. И се установи, че такива няма. Разбира се, Наблюдава се концентрация в търговията на дребно. Има смяна на източниците и доставчиците, но така или иначе никой не можа да приведе пример, който да показва как един трансграничен проблем не може да се реши чрез националната уредба. Затова не предлагаме законодателно решение или хармонизация – Ако възникнат неразрешими трансгранични проблеми, тогава може би някой би имал аргумент, че е необходимо законодателно предложение. Но това за сега не е така и поради тази причина то няма да допринесе нищо. Посочва се, че разпокъсаността е проблем, но държавите членки съвсем наскоро приеха своите закони е, в тази област, за това все още не е натрупана достатъчно практика, за да направим оценка. Дали сме своята оценка на инициативата за веригата на доставки. В доклада се казва, че форумът на високо равнище, който фактически е автор на инициативата за веригата на доставки. Продължава да работи. Тази година все още не е имало среща на форума, но имаше заседание на шерпите миналия месец и стана ясно, че групата ще разглежда тази тематика заедно с групата по управлението по инициативата може да се постигне напредък, за да се преодолеят слабостите във веригата на доставките. И най-сетне трябва да отбележа, че ще продължим да следим развоя, ще се постараем да видим какъв напредък се постига в прилагането на националното законодателство на доброволните схеми и ще направим равносметка на постигнатото, ще можем да направим оценка на въздействието на приятите законодателни актове през последните две години. Съжалявам, че говорих твърде продължително. Благодаря. Обикновено давам думата на докладчика но ако нямате нищо против, нека да гласуваме и след това ще ви дам думата, защото не искам да карам колегите да чакат. Приемате ли? Добре. И така. Първо ще гласуваме по а, представянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия. Мисля, че този е, вод няма да отнеме дълго. Това е доклада на Кая Калас. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Две. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се, проверка. Някой подава ли сигнал на социалистите? пита председателката. Кристел, може ли да се преметиш малко по-напред? Отхвърля се. Компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 е оттеглено, изменение 6 за. А, не, тези отпадат. Значи стигаме до компромисно изменение 8 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Благодаря. Приема се компромисно изменение 2 за, против, проверка. Приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 5. За, против, въздържали се, приемат се. Компромисно изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 СП2 плюс устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се и сега ще гласуваме по становището с внесените изменения към него. Електронно гласуване. Да приключим ли гласуването? Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. Приема се 32 гласа за, 2 против. Благодаря ти, Кая, и поздравления. A... Сега ще гласуваме по препоръката за решение на съвета относно присъединяването на Република Харватия към конвенцията от 18 декември 1997 година. Става въпрос за договора за Европейския съюз за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации. Едно гласуване, електронно гласуване, един от социалистите е, трябва да извади своята карта, тъй като сте надхвърлили бройката. Приема се 31 гласа за един против. Много ви благодаря. Така приключваме с гласуването. Доколкото разбирам, следващия месец гласуването ще бъде много по-дълго. Сега ще дам думата на докладчика. Само до преди две минути говорихме за нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни. Ще дам думата, отново казвам, на докладчика Едвард Чесък, за да обобщи онова, което чухме. Уважаема госпожо председател, Не получаваме, съжаление, превод от, от полски. Сега вече всичко е наред. Благодаря, госпожо председател. Всичко, което чух днес, показва, че трябва да имаме цялостен подход към проблема, за да можем, ако не да отстраним проблемите, то поне да ги ограничим тъй като в веригата за доставки на храни има много проблеми. Нека да ви обещая, че всички изменения, между другото знам, че имате много очаквания, всички изменения ще бъдат покрити чрез компромисни текстове. Ще положа всички усилия. До четвъртък ще се опитам да ви изпратя, да изпратя на докладчиците в сянка компромисните изменения, за да няма допълнително забавене преди окончателното гласуване, което трябва да се проведе на 21 или на 22 април. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Ще работя с госпожа Кораца Билд. Благодаря на всички за това, че толкова ясно изказаха своите позиции. Днес в началото на разговора ни аз е, съм готов да работя за това, че да изчистим проблемите, които имаме. Благодаря още веднъж. Много ви благодаря. Следващата точка в дневния ред е становището относно виртуалните валути. Не мисля обаче, че докладчика е в залата. Някой ще се свържи ли с докладчика? имаме предложение да се говори първо по доклада Коми. Аз лично не съм получила компромисните изменения. Ако може някой да ми ги даде in English. <laughs> На английски ли са? Благодаря. Приемате ли да разменим тези две точки от дневния ред и да говорим по доклада Коми? Благодаря ви. Току-що ме уведомиха, че експертите на комисията по стратегията за единия пазар не са тук. Така че и твоя доклад не можем да, да разгледаме. Е, няма да можем да, да, да разгледаме. Казаха ми обаче, че докладчика по виртуалните валути е, е на път, след минута ще бъде тук. Обръщам се към комисията. Сигурни ли сте, че вашия представител относно единния пазар ще дойде след 20 минути? Има потвърждение. Значи комисията ще бъде тук на време за доклада на госпожа Кони. Ulrika, it is not acceptable. Урике, не е приемливо да не сте тук на време. Трябва да сте преди времето отредено за вашия доклад. Вчера казах на колегите, понякога нашите заседания изпреварват е, предварително определения график на работа, понякога изостават от него. И затова всички докладчици трябва да са готови да бъдат тук или по-рано, или малко по-късно. Извинявам се, че вие лично не сте чула това съобщение, но се обръщам още веднъж към колегите. Кажете на всички докладчици и докладчици в сянка, че понякога работим по-бързо от предвиденото. И се обръщам към секретарята още веднъж. Изпращайте имейл на докладчиците и на техните сътрудници, че трябва да са в залата малко по-рано от отреденото им време. Защото някои дебати отнемат по-дълго, други отнемат по-малко. Сега ще дам думата на докладчика по становището за виртуалните валути. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Накратко искам да се извиня за закъснението. Аз съм си отбелязала в моята програма 10 и 15 и е, смятам, че е дох на време. Извинявам се, председателката, но на всеки докладчик е съобщено, че е, е, часовете са примерни. Е, провизорни и че е, е добре винаги, понякога програмата е, избързва и е добре да сте предварително тук. Е, госпожо председател, бих искала да се изкажа по доклада за виртуалните валути. Виртуалните валути са една нова технология, и все още не може да се, предвижи, е, да се предвиди каква економическа роля ще имат в бъдеще и какъв е, е, трябва, технологически подход трябва да се прилага. Като нова система на разплащане в интернет, на интернет обаче тя вече е разпознаваема. До сегашните подходи, по-специално в областта на микротранс, действия, микротранзакциите не бяха достатъчно удовлетворителни. Е, новаторски подходи в тези и други области биха могли да се, е, да се отразят положително върху ефективността и растежа на много предприятия. Ето защо в моето становище аз се съсредоточавам върху тези подходи, а по-скоро не да а, е, ограничим и да, да, да въжем ръцете с предписания тези, а, тази нова технология. Иновацията иска свободно пространство и политически благословия. Ето защо би трябвало да прилагаме тук по-малко изискване, отколкото при установените технологии и валути. Същевременно ми се иска е, индустрията, заедно с комисията и държавите членки, да работи и за това да се е, изработят е, доброволни стандарти на сигурност за потребителите. Прозрачността играе особена роля в това отношение. Потребителят който експериментира с виртуални валути, би трябвало да има възможност да е информиран подробно по възможностите и рисковете и да е, се е, съобрази със собствените си нужди, е, да реши да ползва или не този метод на разплащания. Разбира се, трябва да е ясно кой управлява тази система и как се прилага тя. Бихме могли да помогнем за информирано решение, но трябва да оставим на потребителите, на гражданите сами да преценят къде е, е техния интерес. Има опасение, очевидно, че тази валута може да се използва на нелегални дейности. Същевременно обаче, сега прилаганите системи са относително е, е, прозрачни и не се, е, сегашната система е, е сравнително прозрачна и не може лесно да се използва незаконни е, ценности. Когато, е, например, помислим за използването на биткоинс е, и е, за прехвърляне на капитали от Китай, това е един от примерите, който буди опасения. Разбира се, виждаме, че Европейската централна банка и други западни централни банки се опитват да контролират инфлацията чрез е, недвижимости, а, е, акции, е, злато и така нататък. Но не успяват чрез инвестиционни стоки в много случаи. Разбира се, с развитието по-нататък на международните валути и финансова политика, в това крие и рискове. Тази политика е доста колеблива но е, чрез е, градирането на виртуални валути, мисля, че може да се постигне по-голям е, мастабилност и именно този колебливост на финансовите пазари да бъде туширана. Така че нека да дадем шанс на, на тази нова валута. Благодаря, НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които са участвали в изготвянето на това мнение. Мисля, че позицията е ясна и е, доста добре обхваща е, въпроса. Няма ли превод от немския? Because we didn't hear any of it in the beginning. Thank you. Of course. Sorry. Uh, Szeretném um, uh, megköszönni uh, jelentéstevő asszonynak. Благодаря. От самото начало сега. Чувате ли ме? И така, както казах, искам да благодаря на госпожа Требесио за положените усилия. Тя е разгледала проблема от всичките му страни и мисля, че текста е една добра отправна точка за нашата работа от тук нататък. Говорим за виртуални е, валути, това е нещо ново и тъй като е нещо ново, следва да сме много предпазливи. Е, и да внимаваме каква регулация ще е, създадем. Мога да сравня биткоин, например, с Uber. Това е продукт, който е много популярен сред гражданите, но е свързан с рискове. И това трябва да се признае. Когато говорим за традиционните парични средства, традиционните е, валути, онези, които ги използват, е, не харесват биткоин – ето защо трябва да се отговори на въпроса какво ще се прави с пазарите. Може ли да възникне ситуация, в която продукта да понесе удари? Трябва да видим какви ще са последиците от нещо подобно. Аз и колегите знаем, че в недалечното минало сме имали известни проблеми. Например, Китай беше ударена много сериозно, пострада от използването на, на виртуални валути и знаем какво се случи като последица от всичко това. Съгласна съм с докладчика. Тя казва, че не трябва да има свръх регулиране на тези нови продукти, тъй като ще се създадат пречки пред развитието, разбирам това, но в същото време не трябва да намаляваме стандартите за безопасност, защото тези валути имат стойност, която е изключително колеблива. Тя варира страшно много и не трябва да отслабваме съвсем регулаторната хватка. В миналото сме имали проблеми с кредитите в други валути и въздействието на, на новопоявяващите се виртуални валути върху подобни ситуации. Потребителите трябва да имат всичката налична информация. Естествено, нормативният акт, който ще се приеме, ще предвиди разпоредби в тази връзка. Хората трябва да са информирани. Много сме говорили за принципа на виртуалните валути. Много хора ги подкрепят, други са категорично против. В интернет могат да се прочитат всякакви аргументи за и против. Това е нещо, което е съвсем вреда на нещата, може да се очаква. Е, що се отнася до потребителите, най-неблагоприятните държави членки от, от гледна точка на, на потребителите са, са ясни, те, те съществуват. много често имаме платеца и онзи, който трябва да получи парите. Няма посредник, няма трета страна. Ето защо много институции се, се чувстват пренебрегнати, въобще изолирани. Е, всичко се случва между двама души, няма никаква прозрачност и ето защо има много хора, които са, са против тези, тези валути. Ето защо алгоритмите на плащането трябва да бъдат очертани ясно и да се стигне до, до безопасност. Ето защо от тази гледна точка трябва да се чуят всички аргументи, да се разгледат всички плюсове и минуси, да чуем въобще позицията на, на всички е, заинтересовани страни. Както каза докладчика, не, не можем да изключим вероятността тези валути да се наложат в бъдеще. Що се отнася до стойността на валутите, е, те, тази стойност трябва да се, да се наблюдава, да следим какво ще бъде бъдещото развитие. Когато предвиждаме регулаторни рамки, трябва да следим за въздействието на тези регулаторни рамки. Що се отнася до това, доколко тези виртуални валути могат да се използват, тук има много предимства. Това е форма на разплащане, това е така, не може да се успори. Е, по отношение на интернет е, заплащанията, тук има едно сериозно предимство, голямата скорост, е, само, че отново казвам, потребителите трябва да бъдат напълно защитени. Продуктът не трябва да носи рискове със себе си. И ето защо аз имам изменения в тази връзка. Ще ще ги внеса, за да подчертая точно това, което току-що заявих. Благодаря, госпожо председател, на, на всички за положените усилия и аз съм готова да работя и от тук нататък. Никола Данте. Благодаря. Трябва да ви кажа, че тази тема е много вълнуваща. Мисля, че е ясно, както посочва и докладчицата, че има положителни елементи на новите виртуални валути. Това най-вече биткоин. Казват ми, че над 300 евро стоиността на един биткоин, което прави впечатление. Та, както казвам, има положителни аспекти, има и много динамични промени. Е, максимална е гаранцията за анонимността, но в този тип валути и тяхното използване е, виждам опасността от е, липсата на регламентация, което поражда огромен брой рискове, главно по отношение на защитата на потребителите. Тя в никакъв случай не е достатъчна е, по отношение на виртуалните валути. Клиентите е, могат е, много лесно да бъдат излъгани, да бъде ограбено цялото им имущество и няма към кого да се обадят. Няма телефонен номер, няма банка, няма към кого да се обърнат тук не говоря за това, че една фиатна валута може да бъде обесценена силно и тогава загубата се дължи на съвсем друга причина. Тук говорим за сделки в глобален мащаб и те са напълно анонимни. може от тази гледна точка да се прехвърлят значителни парични средства на различни хора по а, сметки а, по цял свят. И а, можем да си представим за обикновената, нормална финансова система какъв би бил а, шока, а, Трябва внимателно да следим това явление, главно за да защитим правата на потребителите и без съмнение да бъдем сигурни, когато се влагат финансови средства за размяна срещу виртуални валути. Имаме е, и е, становището на Вайцекер от економическата комисия по същата тема. Виртуалните е, платформи трябва да бъдат обект на сериозно внимание от гледна точка на изпирането на пари в обичайната финансова система има толкова много изисквания, толкова много ограничения, които би трябвало да бъдат прилагани е, и тук. Трябва да е ясно чия е валутата. 380 евро в момента е стойността на биткоина. Но къде се намира тази валута? Е, и в кой момент тя ще загуби своята стойност, е, никак не е ясно. Всички тези е, елементи се нуждаят от задълбочен анализ и внимание. В заключение искам да кажа, че един национален подход в Европа се прилага по един или друг начин, но като имаме предвид единия пазар в е, Европа, може да се намери едно е, решение на равнището на е, Европейския съюз. Има европейски държави с по-развити финансови системи, там и в Съединените щати, Виртуалната валута се смята за едно средство, което не е с толкова високо качество и на толкова високо равнище, колкото обичайните фиатните валути. Не е така в по-неразвитите финансови системи. Аз ще направя някои предложения за изменения в представения проект за становище. Благодаря на госпожа докладчика. Мисля, че ни е нужно едно балансирано е, становище, което максимално ще гарантира защита на потребителите. Благодаря. Кая Калас, you being Кая Калас, е, докладчик в сянка бяхте ви. Не съм докладчик сянка на либералите, а е техен представител. Аз а, говоря от името на моя колега. Ще добавя няколко думи от своя име. Господин Голга подчертава следното. Технологиите на виртуалните валути е, е отличен при, на, пример на новаторства, той елиминира посредниците и по този начин прави цялата процедура по, е, по не, не толкова скъпа и по е, лесно осъществима. Трудно е да предвидим как ще се развие тази нова форма, тази нова валута, така че е трудно да очертаем политическа е, е, политика, свързана с нея. За да насърчим новаторството в тази област, трябва да преразгледаме и други политики, тъй като, например, съществуващите бюрокрация може да е огромна пречка за новаторството. Докладчикът смята, че не е вероятно новаторството и в областта на виртуалните валути да дойда от е, услугите, на разплащателните услуги е, и доставците на разплащателни услуги би трябвало да се помисли как се вписва всичко това в Хоризонт 2020 и държавите членки трябва наистина да се ангажират, да насърчават технологиите на виртуалните валути и ползите от тях. Господин Гогол подчертава и е, следното. Има едно погрешно разбиране, че тези валути са анонимни. Те са псевдоанонимни. Това означава, че клиентите запазват в своята самоличност, но транзакциите са, са съвсем прозрачни. В това отношение виртуалните валути, например, са по-висша форма, отколкото разплащателните, разплащанията в брой би трябвало, разбира се, да образоваме хората за основните принципи на, на виртуалните валути, те трябва да са наясно не само с възможностите и рисковете, но и начина на работа с тази технология. В този смисъл обществото може наистина да излезе с е, възможности за приложението им, много повече възможности за тяхто приложение. Те могат наистина да се използват, за да заменят нашите съществуващи форми на плащания, за да се постигне по-висока ефективност на пазара. Сега моите забележки са следните. Първо, според мен много важно е да се разбира как функционира тази технология, преди да почнем да я регламентираме, регулираме. Защото това, са, това, това е система, децентрализирана система на плащания, което това означава, че е, рисковете за е, киберсигурност са по-малки, е, тъй като няма централизирана е, система. И макар, че такива рискове все пак съществуват, има нови начини и средства за установяване е, на самоличността, идентификация е, онлайн по един е, гарантиран начин и би трябвало наистина да търсим други приложения на този метод. Друго, в публичната администрация, например. После, трябва ни единно тълкуване на виртуалните валути. Какво означават те в Европа? Защото това, на което сме свидетели в момента е, че ако комисията не излезе с някакви насоки, ние ще имаме 28 различни правила и норми, държавите членки ще започнат да ги прилагат и да разписват собствени правила. В този смисъл е важно да преминем бързо към европейски е, е, норми, за да не спъваме новаторството и да внесем повече яснота. Както се казва в доклада Bitcoins, когато говорим за виртуалните валути, е, основ, новия момент е така нареченият блокова верига, тези е, регистри, е, общи ведомости. Сега е, там не става дума, е, те са по техно, неутрални по отношение на технологиите, не са обвързани с седална валута. И това ги бави проприложими. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат от другите групи? Катрин Штайна. Мисля, че е, това, което каза за блок в верига и как функционира на практика, положителното и отрицателното се крие там говорихме за са абсолютно прави сте. значи, uh, необходимо, uh, да, когато за първ път говорихме на, за, за виртуалните валути, uh, ставаше дума за използването им за продажба на произведение на изкуството. Интерпол пък обръща внимание на анонимния характер на тези валути или биткоинс, е, които се използват за закупуването на е, детска порнография или е, други. Значи, трябва, обсъждайки положителните страни, трябва да не пропускаме, изпускаме от внимание и отрицателните и да не забравяме, че 28 решения ще има в 28 държави членки, но не трябва едно може би е добре да видим как функционират на практика тези биткоинс, да закупим няколко, да видим как ще потръгнат нещата с тях, преди да стигнем до по-добро регулиране, да видим наистина как функционират на практика нещата. Това е важно за нас. Благодаря за докладчика. И аз благодаря на докладчицата за изключително балансирания, положителен доклад особено когато говори за това колко е важно да насърчаваме новаторството е, и финансовата включване, интегриране, така да се каже. Това е важен въпрос. Както е, докладчика Сянко от либералите каза, е, цифровите и витрозиалните валути водят до по-малко разходи в веригата за плащания, която в противен случай, благодарение или поради многото посредници, нараства неимоверно. Дали комисията има някакви коментари? No. No comments from the commission. So back to the rapporteur. Thank you very much. Комисията няма какво да каже. Докладчицата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите ми, които е, така насочиха вниманието ми към някои въпроси. Разбира се, е, защита на потребителя е ключовия момент. Аз е, е, трябва да ви уверя, че ние се стремим наистина в този момент да отразим много точно в доклада и да гарантираме е, защита на потребителя, като също време обаче е, ще се опитаме да не ограничаваме, изпъваме прогреса, така да се каже, или прехвърлянето на този вид търговия в други части на света, както към Азия. За целта е важно да имам... Ясно е, че при виртуалните валути има повече прозрачност. Аз съм любопитна какви изменения ще постъпят от вас. Имаме достатъчно възможност да говорим допълнително по въпроса. Мисля, че първия възможно ще бъде през април. Очаквам е, конструктивни предложения за изменения от вас и се надявам да работим добре. Така че срокът, председателката срокът за внасене на изменения по този доклад е 21 март, 12 часа на обяд след което отново ще, го, ще обсъждаме доклада през април. Благодаря и се извинявам, ако бях малко остра в критиката си за е, идването на време. Сега стигаме до точката за доклада Коми. Наистина отличен е, доклад. Преди да започнем обаче Е, може ли да съобщите на секретарията, че ние вече минаваме към следващата дискусия? Сега, ако обичате е, по е, разглеждането на предложените изменения. Лара Коми. И вече приемам заявки за изказвания. Okay. Лара Коми. Okay, so... Лара Коми. Извинявайте, но си мислех, че колегата трябва първо да вземе думата. Преди всичко бих искала да ви благодаря за вашия принос. 380 е, изменения са резултатът. Е, много внимателно ги анализирах, е, за да можем да намерим този брой компромиси, които могат да удовлетворят всички. Трябва да кажа, че като чета измененията, не виждам особени конфликти между различните политически групи. Придържаме се към една обща линия, към една обща червена нишка, която минава през цялата тема. Искам да анализирам онези теми, по които са внесени най-много изменения. Първо, мобилността на работниците и оттам гарантирането на социалните права, без да се нарушава функционирането на единния пазар. Мисля, че тези изменения много често се позовават и на извънтарифните ограничения. Свободното движение на стоки и услуги дава възможност на, на гражданите на единния пазар да се ползват от всичките му един, предимства. Много важен стълб е това за единия пазар, но трябва да се трябва да се обърне внимание на младежката безработица, на ново създаващите предприятия и на микропредприятията – Очевидно е, предложенията на колегите отразяват сложността на е, материята и възможността е, да се действа и трансгранично. В този случай са важни гаранциите за нормативната уредба на ДДС. Финансирането е един ключов момент. Имаме програмата Косме, Хоризонт 2020, инвестиционните инициативи, Фонда за стратегически инвестиции. Тук имаме много активни предложения. Е, всички МСП, е, които са изпаднали в несъстоятелност е, или в неплатежоспособност, аз силно споделям това виждане. Трябва да получат един втори шанс, което е от полза за всички заинтересовани страни. Съвсем ясно е, че всички микропредприятия, МСП и ново създадени предприятия се нуждаят и от специфични данъчни облегчени режими. Няколко думи по параграф 17, за да обясня своята позиция. Този въпрос е регламентиран, но аз реших да не съм толкова конкретна в своята формулировка, а защото сериозно и отговорно трябва да се подходи към оценката на въздействието, комисията вече е възложила такова проучване. 12 е, седмици е публичното обсъждане, в което ще се обсъдят е, резултатите и различните становища. Затова в параграф 17 е, аз не искам да избягам от конкретен ангажимент, а тук имам предвид, че комисията е възложила оценката на въздействието. Именно там ще дойдат аналитичните текстове в този параграф. Не искам да кажа нищо, което ще влезе после в противоречие с констатациите от оценката на въздействието. По-нататък, параграф 24. Голяма част от измененията призовават за по-бързо приемане на пакета за безопасността на продуктите и за наблюдение на пазара от съвета. Доста време се загуби по приемането на тези мерки. Мнозина колеги посочват, че е, с оглед на защитата на потребителите, оказването на е, происхода на стоките е необходимо във всички е, случаи и имаше предложения за изменения, за компромиси, получени още преди първото среща с докладчиците в сянка. Все още не сме приключили работата, защото това досие е доста важно. Доста са предложените компромиси, но утре по-добре е, ще обсъдим, за да отразим становищата на различните политически групи. Пак повтарям, няма противопоставяне. Всяка политическа група дава своя принос а, към изясняването и обогатяването на темата. Благодаря на всички и очаквам по-нататъчните ни срещи с докладчиците в Сянка. Благодаря. Марлин Мици е докладчик Сянка от социалистите. А защо се криеш там? А не дойдеш по-напред? Ето Евелин не е тук, така че на нейното място може да седнеш, да появи. <laughs> Поне да се виждаме. Благодаря. Добре. Ето, преместих се тук. Благодаря. Благодаря ти, Лара, за доклада. С удовлетворение отбелязвам а, твоя извод, а, че има повече прилики, отколкото разлики в вижданията ни и това винаги може да подобри резултата, като имам предвид колко важен е този доклад за всички държави и членки. Много се е, радвам, че всяка политическа група имаше възможност да изрази своето становище по е, въпроси, които са от особено значение за нея и да внесе своя принос. Като докладчик сянка от, глед, от позицията на социалисти и демократите, държа на холистичния, комплексен подход, залегнал в договора от Лисабон, в който има изрични норми за опазване на околната среда и защита на потребителите. Така можем да определим приоритетите за нашата работа през идните години и конкретна стратегия, която включва – укрепване на правата на работниците и потребителите на единния пазар, инициатива, която не е посочена в доклада на комисията. Аз и колегите от моята група сме внесли 69 предложения за изменения. Сред всички тях ще откроя най-важните. Ако искаме да постигнем социална економика на основата на пазара и на опазването на околната среда, трябва да стимулираме растежът на економиката и създаването на устойчиви и зелени работни места с необходимите гаранции за гражданите. Подобряване на социалните права и е, на мобилността, безусловно е необходимо на единния пазар. Не бива да създаваме условия същевременно за създаване на е, съмнителни е, фирми, намаляване на стандартите, престъпна дейност и нарушаване на правата на работниците. Това трябва да се избегне във всички страни. С различните е, сайтове и източници на информация може да се стигне по-добре до МСП, е, до подобряване на е, правилата и функционирането на пазара. По-подробно трябва да оценим въздействието на тази стратегия и предимствата за социалното пазарно стопанство с силни права включително и възможности за предявяване на колективни искове. По-демократичен трябва да е процеса, без в него да господстват позициите на по-големите е, по размери, по влияние е, предприятия. Защитата на е, географските указания за неземеделските продукти. Безопасността на продуктите и наблюдението на пазара имат първостепенно значение. За нас е важно да се намери добро решение за економиката на споделянето, програмата РЕФИТ, общото определение за новосъздадени предприятия и микропредприятия, паспортизацията на услугите и някои други. Големи предизвикателства съдържа в себе си това досие, но се надявам, че с общи усилия ще можем да служим по-добре на потребителите, на работниците и на гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Давам думата на Дан от ЕКРЕ. Благодаря. Искам да приветствам измененията на НП, на АЛДЕ и доста изменения на зелените, които целят да оптимизират работата на единния пазар, както и да създадат единни условия за действие на, на, на, на различните видове оператори. Знаете, че е, има а, е, вътрешни тарифи на някои пазари. Ние сме много далеч от това. Аз а, е, искам в Европа да а, е, облагаме нетарифните бариери, да, да премахнем пречките пред е, търговията. Ще ви дам един пример. В Белгия не мога да чета Бирмингам Пост, защото е, в моята страна има изкачащи прозорци, които са забранени в Белгия. И само за е тях аз не мога да чета своя вестник. Подобни неща трябва да оспорим. Тази стратегия, която имаме, е много важна за малките е, предприятия. Много от МСП в моя район търгуват по-лесно в САЩ и Канада, отколкото в Франция и Германия. Така че аз подкрепям подхода на комисията относно е, услугите. Имаме нужда от е, паспорт за услугите. Той трябва да е балансиран. Трябва да видим обаче как ще проработи на практика и трябва да имаме упростяване, даже още по-голямо упростяване. Е, намаляване на бюрокрацията. Моето изменение 104 има такава цел. Освен това подкрепяме измененията, които говорят за стоеността на економиката на, на споделянето, тъй като тя ще е от полза за растеж. Е, сега за отрицателните е, страни. Аз не съм за географските указания. Това е още една форма на протекционизъм. Те ще разрушат е, стойността на, на компаниите. Всъщност, ако една компания е фиксирана в определен район, тя няма как и да, да преуспее. Трябва да може да излиза извън рамките на съответния район. Извинявам се, че ще отправя една провокация сега. Тук става дума за нещо, което е свързано с нетарифните бариери. Моите колеги социалисти виждат рискове от всички предложения на комисията. Става дума за изменението на госпожа Гебхарт към параграф 1. Там имаше текст подкрепя стратегията, сега се казва отбелязва стратегията. В едно друго място се говори за риск от измами, корпоративни измами и така нататък. Социалистите смятат, че става дума за е, компании, които винаги са нечестни. Е, на следващо място е, говори се за нарушаване на екологичните стандарти. В параграф 13, където говорим за ползите от социалната економика, социалистите смятат, че може да има правна несигурност и да има преследване на, на, на скрити интереси, което ще е от е, вреда в ущърп на, на потребителите. И така нататък. и а, така нататък. А, имаме нужда от а, по-голямо сътрудничество. Мисля, че трябва да имаме една стратегия за единия пазар, която да е прагматична и ориентирана към бъдещето. Растежа в Европа е доста е, малък, нестабилен и е, понякога потребителите искат е, да получават услуги максимално е, бързо, дори и това да означава да преминат една граница. Понякога това отнема много малко като време. Мисля, че трябва да създадем условията за, за растеж в Европа. По-настоящем европейските правила са за големите компании, те са в ущърп на малките предприятия. Искаме да решим този проблем, за това Моя въпрос е защо не се обръща малко повече внимание на, на, на, на това, за което говоря. Благодаря, госпожа Калас има думата. Благодаря. Изказвам се от името на господин Глога. Той е докладчик сянка по, по тази тема. Колегата смята, че доклада е добър, що се отнася до, до единния пазар. Смята, че тук се очертават нови е, цели, има мерки за окоръжаването на новопоявяващите се предприятия, насърчават се новите бизнес модели, имаме либерализация на пазара, колегата подкрепя принципа на взаимно признаване и паспорта за, за услугите, освен това подкрепа измененията свързани с информационната система за вътрешния пазар и, и е, упростяването на изискванията за етикетиране. Алде няма да подкрепи измененията, които искат да се разшири приложното поле на този доклад към други комисии, като МПО. Много изменения говорят за социален дъмпинг, за социално предприемачество, за социални права. Ние искаме да има цялостен подход и това означава, че не трябва да навлизаме в е, компетенциите на други комисии. Европа има нужда от работни места, те трябва да са качествени, трябва да са устойчиви. В тази връзка колегата има изменения. Освен това, той смята, че доклада трябва да отрази предложенията в стратегията. Много от измененията обаче не правят това. Те засягат въпроси, които са обсъждани в рамките на проекта наречен ДСМ. Господин Глога смята съответно, че е, не трябва в пленарна зала е, НФП да предприема различна позиция от тази, която вече е имал. Аз лично мога да кажа, че подкрепям е, подхода на господин Глога по, по отношение на, на, на ДСМ. За, става дума за цифровия единен пазар. Това е ДСМ. Само при няколко месеца обсъждахме този цифров единен пазар и по този доклад стана ясно, че няма мнозинство за подчиняване на традиционния сектор към економиката на сътрудничеството. Ние следва да, да отразим всички предимства на, на, на цифровата епоха, Що се отнася до защитата на потребителите в рамките на економиката на сътрудничеството, да, добре е да има, добре е да има платформи за, за сътрудничество. Ако потребителите не са доволни, обаче много компании просто ще бъдат изхвърлени от пазара. Така че най-важното е да създадем единен пазар за економиката на сътрудничеството. В момента такъв единен пазар не, не съществува, а това ще е отполза и за европейските дружества. В Европа има много идеи, много талантливи хора, но те просто не могат да реализират своите виждания. В някои случаи новоповяващите се компании просто остават даже в рамките на един регион. Трябва да видим как можем да премахнем бариерите, що се отнася до сигурната онлайн автен... идентичност по-скоро. Комисията смята, че раздробяването на пазара е, що се отнася до е, економиката на сътрудничеството, просто ще доведе до това, че ще има само големи компании, големи риби е, на пазара, а малките няма да успеят да, да просъществуват. Говорим за 3 години, ние смятаме, че трябва да се работи по-бързо. Освен това, искам да подчертая, че ключа към качествения единен пазар, и тук не говоря само за економиката на сътрудничеството, но и е, за, за единия пазар като цяло, ключа към всичко това е хармонизацията. Разбирам, че хармонизацията не радва много хора, може би комисията може да измисли някакъв друг термин, но минимал, минималната хармонизация е направила е, е Европейския съюз е, е, все пак е, една, една бюрократична е, организация. Ето защо трябва да се разгледа въздействието на различните е, слоеве европейско законодателство. Аз имам изменения в тази връзка. Трябва да разгледаме нещата от гледна точка на компаниите. Е, когато една компания иска да излезе да работи в глобален план, тя трябва първо да се реализира на, на европейско ниво. Затова ние препоръчваме следното, следното да се започне на местна почва, да се мине в Европейския съюз, след това в целия свят. Много често компаниите обаче имат един нишов продукт, който може да се радва на, на популярност в световен план, но не и в местен план. И, и това трябва да се отчете. Тук става дума за една голяма разлика. Ако погледнем различните слоеве и минималната хармонизация, ще видим, че понякога има пречки за малките и средните предприятия. Благодаря. Юлия Реда. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на, на докладчика за това, че доста бързо работи по този доклад. Добре е, че, че парламента ще има позиция. Искам да се извиня, че утре няма да мога да участвам на срещата на, на докладчиците в Сянка, за това ще представя някои от своите изменения. Мисля, че в компромисните изменения моите текстове още не са отчетени както трябва. Така, на първо място по параграф 8 въпроса за достъп до финансиране. Това е нещо изключително важно. Ние сме съгласни с докладчика. Смятаме, че нашето изменение 123 обаче не е взето предвид в тази връзка и то трябва да се включи. То говори за новите възможности за финансиране и възможността за така нареченото комбинирано финансиране. Финансиране, в което участват много хора. Когато има проекти от обществен интерес, те могат да бъдат финансирани чрез събиране на средства от отделни хора. Европейския съюз трябва да примахне всички бариери пред една подобна дейност. Освен това, тези практики трябва да могат да се използват и в трансграничен план. На следващо място, по отношение на параграф 16, където се говори за стандарти, ние сме внесли изменение номер 193. То говори за работата на комисията в тази област, която вече е приключила. Ние смятаме, че е важно да се подчертае публичната консултация относно хармонизацията на стандартите на цифровия единен пазар. Не трябва да започваме от самото начало, а да използваме вече постигнатото в тази област. Освен това, искаме да подчертаем, че следва да има един балансиран подход, който да даде възможност на МСП да прилагат отворени стандарти. Освен това, стандартите трябва да бъдат формулирани по начин, по който да се улесни работата на, на, на, на МСП и на, на микропредприятията. В параграф 18, който говори за патентите, е, там имаме едно, едно изменение 223, то не е взето предвид. Мисля, че и тук трябва да признаем, че системата на патентите е един конкретен начин е, да се защитят иновациите на, на фирмите, но има и други отворени модели, които набират популярност в е, последните години парламента и на други места подчертава, че трябва да има отворени подходи по отношение на науката, например. И въобще винаги настояваме да се търсят иновациите, да се търси равновесието. Не може системата на патентите да бъде единственото решение, що се отнася до иновациите. В параграф 24 имаме своите съмнения относно а, важността на географските указания и а, страните на, на происход. Тук искаме да има една по-обективна формулировка. И сега стигам до най-важното. Имаме притеснение относно параграф 29 и така нареченото геоблокиране. Искам да е, подчертая казаното от госпожа Калас. Много е важно да има последователност между този доклад и доклада за цифровия единен пазар. Позицията за геоблокирането беше категорична. Говоря за позицията на парламента. Имаше голямо мнозинство и в разговорите, които сме водили по отношение на геоблокирането в нашата комисия, винаги сме казвали, че трябва да се премине към а, определение на онова какво представлява обосновано геоблокиране и какво представлява необосновано геоблокиране. Не можем да ставаме на комисията да, да определя всичко това. Така че е, съм много е, неудовлетворена, че нашето изменение 365 въобще не е взето предвид, а то засяга точно този проблем. Първо трябва да видим едно законодателно е, предложение, само че текста в момента е, е по-слаб, отколкото първоначално предложеното от докладчика. Мисля, че трябва да се придържаме към стратегията от доклада за, за, за цифровия единен пазар. Що се отнася до различните е, групи, е, всички е, групи които, от населението, които са дискриминирани, трябва да бъдат е, защитени и да има конкретни изисквания в тази връзка. За нас е много важно геоблокирането да бъде взето предвид е, и да се вземат е, резултатите и подхода от стратегията за цифровия единен пазар. Готови сме да работим с всички докладчици в сянка. Смятаме, че групата на социалистите е направила важни предложения към текста. Там се подчертават е, социалните и екологичните измерения на стратегията за цифровия единен пазар. Не смятаме, че е възможно да се говори за стратегия за единния пазар, без да видим какво ще е въздействието върху обществото. И смятаме, че всичко това отговаря и на идеите на господин Монти. Той ги представи пред нашата комисия. Така ще приключа и съм готова да работя с колегите и за напред. Okay, um, the next is, is Marco Zulo. Сега Марко Зуло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата. Преди всичко искам да потвърдя още веднъж, че е, в е, крайна сметка това, което се прави на единия пазар за защита на потребителите, трябва да бъде възприято от самите граждани. Те да го почувстват. В е, единия пазар трябва да потърсим онези действия, които не будят противоречие да сред нас. Трябва да се постараем да намерим една платформа, която е максимално унифицирана. Когато говорим за конкурентноспособността, например, в различни сектори съществуват възможности за достъп до традиционен кредит и до нови форми на е, кредитиране. Имам предвид е, е, също и свободното движение на стоки и услуги, което трябва да е реално, без форми на протекционизъм, прикрити пред, под такива благовидни изрази, като например геоблокиране. Според нас, рамката за указанията за происход трябва да е ясна, единна, както за хранителните продукти, така и за неземеделските, за наячийските и промишлените произведения. Трябва да бъдат е, информирани в своя избор потребителите. Това обогатява развитието на европейската економика. Искам да обърна внимание и на економиката на споделянето. Тя се развива с много високи темпове, много по-бързо от е, нормите, които обсъждаме и приемаме. Затова тук ни трябва един гъвкав подход, подход, който ни дава възможност да изпреварим бъдещите промени. Това има съществено значение, защото новите форми на работа имат значение и за стабилността на работното място, и за данъчния режим – и за устойностяването на европейската економика в пълния размер. Работим по създаването на тази рамка, за да може е, този нов сектор да се развива, да не бъде задушен. Министъра на финансите на Франция казва, че днес е много по-лесно да се а, намерят клиенти, а не директори. Мисля, че това добре отразява състоянието на предприемачеството. Благодаря. E Някой от ЕНФ няма. Тогава имам списък на изказващи се Грепини, Стайлер, Барс, И така някой друг дали желае да вземе отношение, тогава ще давам думата по реда, по който изчетах списъка. Мария. Благодаря, Вики. Бих искала да изясня няколко неща от самото начало. Това, което господин Далтън казваше, каза, доста ме изненада. Е, указанията за географски происход не знае, не означава, че е, трябва да се търгува само в този регион. Страна, моята страна, ние, например, изнасяме за Великобритания. Бих искал да е, се присъединя към казаното от госпожа Коми. Докладчицата представи всяко предложение, свързано с или което води до един по-лоялен справедлив вътрешен е, пазар, е, един пазар е, с съответните преимущества за малки и средни предприятия. Моите предложения за изменения са в същия дух. Ние тук не говорим за по-добро регулиране, а по-добро изпълнение, прилагане на съществуващите норми. Ето защо в няколкото изменения казвам, че комисията трябва да обърне внимание на, на лоялната конкуренция на пазара и да следи е, пазара, за да е, е сигурна, че се прилага съответно законодателство на място и на време. И ако не, това вече създава проблеми за малките и средни предприятия. Да насърчава система за информиране на, за пазара. Това също е от решаващо значение. И мисля, че образоването на служителите в службите, които прилагат това законодателство, е, също е много важно. Не смятам, че днес е, малките и средни предприятия имат същия достъп и същите правомощия, както по-големите, е, именно за да е, за участие в обществени, в публични търгове. И би трябвало наистина да насърчаваме по-конкретни мерки за подпомагане, когато говорим за разходите за информиране на малките и средни предприятия трябва да помислим за по-ефективни мерки за вътрешния пазар, свързани с е, интернализ... ин... излизането на малките и средни предприятия на е, трети пазари. Трябва да дадем възможност на малките и средни да е, бъдат, е, да получат, да имат международно присъствие. Много много е, всичките ми предложения за изменения са в този дух по-справедлив, по-етичен подход и по-голяма и по-ефективна подкрепа за малки и предприятия. А когато е, в двустранен план ще ви е, обясня някои неща, свързани с географските означения. Катрин Штайнер. Благодаря. Благодаря и на докладчи и, и докладчите в сянка. Безсъмнено е значението на този доклад и потенциала, е, за, за потенциала, разгръщане потенциала на единия пазар. Едно от нещата, което може да направим е наистина да балансираме е, социалния фактор, достъпа до пазаря и социалните е, е, изисквания. Ето защо докладчика разглежда е, компромисните изменения и е, призна, че те са част от е, това. Няколко ключови момента и бих искал, например, строителните услуги. Много важно е, и тук опираме отново до темата за стандартизацията, трябва да продължим да работим. Това е ключа за много неща. Малко се губи този момент е, в доклада и бих искала да обърна вниманието на докладчика към това. Въпроса за интелектуалната собственост Изключително важно е за нашата комисия това също да е, се засегне достатъчно. Аз ви желая успех с компромисните разреч... Е, изменения и очаквам гласуването. Наистина много важно е това, което правим, за да се разгърне потенциала на единия пазар. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много елементи има в този доклад. Аз ще спомена някои, които аз засягам в моите изменения. Неодавна потребителската организация, една потребителска организация в Харватия, проведе проучване за това доколко е важно да се поставя етикета Made in, произведено в, върху продукта. На 70% от потребителите е, смятат, че това е изключително важно за тях. По-малко от 1% бяха безразлични, са безразлични към происхода на продукта. Етикета Made in, произведено в, е важен не само за потребителите, но и за малките фирми. То им дава видимост, той им дава видимост и в тази комисия ние сме наясно колко много е, усилия са нужни, за да се стигнат високите европейски стандарти за безопасност на продуктите. Същевременно обаче ние допускаме тяхното манипулиране. Второто, което засягам в измененията, това е значението на, на марката географско указание за неселско-стопански продукти. Мисля, че е крайно време да се съпротивляваме на това, да отстояваме, защитаваме нашите продукти от е, имитации и е, фалшификации. Сега слушали сме многократно в тази зала, в тази сграда, колко трудно е да се защити бранда. Е, накрая в, е, в Харватия сега се е, е, проведе едно проучване за различията в качество на продуктите. Мисля, че не е за някои от вас може би не е, е разбираемо това, но харватите са наясно, че някои от продуктите на тяхната трапеза в домовете им са от по-лошо качество, отколкото в други държави членки. Това са въпросите, които засягам в моите изменения. Надявам се да ги подкрепите. Благодаря. <clears throat> Először is э, szeretnék azokhoz csatlakozni, akik э, megköszönték a jelentéstevőnek a... Благодаря. Присъединявам се към всички, които благодариха на э, докладчика за добре свършената работа. Спокойно можем да кажем, че много подробно, много задълбочено се обсъди темата. Бе, общи бележки по нея нямам. Вече многократно сме изразявали позицията си. Има една конкретна точка обаче, е, към която бих привлякла вниманието на докладчицата. Това е параграф 17. Три е, изменения съм внесла. 2.20 е моето според мен в наш общ интерес е, пък и това е аргумента на комисията, да изпълним регламента за генеричните и е, биолекарствата, защото по този въпрос ние трябва да бъдем конкурентноспособни в Унгария. Производството на лекарства взема важно място, трябват ни познания, високо квалифицирани специалисти. И това има значение за цяла Европа, защото нашата фармацевтична промишленост може да привлече много хора, създава работни места, дава възможност за стратегическо развитие. Затова не бива да бягаме от тази тема или да ограничаваме растежа в този сектор. Ето това е необходимо Трябват ни гаранции и възможности и силно се надявам, че докладчика ще ни подкрепи. Благодаря. Никола Данти. Благодаря съвсем накратко. Бих искал да благодаря на докладчицата Лара Коми, но е, и на госпожа Мичи, която е нашия докладчик в Сянка, която много добре представи групата изменения от името на нашата политическа група. Надяваме се, че те допринасят за обогатяването на доклада. Първо по параграф 4 за социалното пазарно стопанство. За нас този въпрос има особено значение, не е равномерно представен в доклада и ми се струва, че няма да можем да го приемем в този вид. Второ, за свободните професии. Аз бях внесъл един устен въпрос по тази важна тема, защото за свободните професии Надявам се, комисията в своя отговор ще може да даде своето виждане по по-нататъчното развитие на економиката, включително на економиката на споделянето. По а, другите а, две теми за МСП и за а, географските указания доста колеги говориха. 50 на 50 бяха гласувалите против въздържалите се с малко мнозинство мина предложението. Мисля, че вътрешния пазар трябва да бъде представен съвсем ясно и категорично в този доклад накрая, както подчерта и Марлен Мици. Ще продължим а, да работим по темата и призоваваме комисията и тя да си свърши работата. Да отрази различните интереси и цели. Има толкова проучвания, а, които а, казват, а, че има определени дейности, и форми на работа, които допринасят за развитие на економиката, а след това да ги загърпваме или да не им обръщаме по никакъв начин внимание. Според мен това, което съществува, трябва да бъде отразено. Благодаря. Благодаря, Серджо Коферати има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Лара защото а, с нея да постигнем а, единствено становищата по толкова много а, въпроси, наистина не е лесно, но в крайна сметка успяхме да работим успешно. Две големи теми а, има, на които искам да се спра. Първо за правата на личността. Много изменения са внесени в тази посока. Защо е важна темата? Системата на конкурентно способност в Европа трябва да се основава на а, някои основополагащи а, критерии и ценности. И това е а, качеството, което предлагаме, независимо дали става дума за стоки или услуги, и след това правата на личността. Това са елементите, които са много важни в конкуренцията. Има многобройни предложения тук и мисля, че това е бъдещето на Европа. Това е и бъдещето на вътрешния пазар. И на второ място бих искал да се спра на една по- по-конкретна тема, Това е за производството на лекарства. Не говоря изобщо за патента и за неговото значение. Имам предвид нормативната уредба, която изисква да се проследи в, в характеристиката на продукта историята от неговото създаване. Много важно е производството на генерични лекарства именно в, в тази фаза по две причини. Първо, Патентите закрилят най-важните права на интелектуална собственост. Това е безспорно, но оттам нататък сектора се развива и не би могъл да произвежда без а, да може да се а, организира производство и на генерични. И е, се оказва, е, че е, патентодържателите организират своята дейност в държави, които са много отдалечени от Европа и резултатите никак не са еднакви. Затова системата на патентите и производство на генеричните лекарства трябва да бъдат отразени. Благодаря. Пани Przewodnicząca, Sprawozdanie, które dzisiaj omawiamy, jest bardzo, e, bardzo dobre. E, musicie. Докладът е много добър. Wielowątkowość. Jeśli są... Аз е, приветствам неговата всеобхватност. Има някои конкретни изменения, които бих внесла, но аз лично съм внесла от 23, но мисля, че те не променят общия тон или обща насоченост на доклада. Искам да ви обърна внимание на няколко момента. В днешните разисквания стана ясно колко голямо е значението на географските указания. Не казвам, че това е най-важният елемент, но очевидно, според изказалите се тук оратори, темата предизвиква голям интерес. Честно казано, имам доста съмнения, които са отразени в измененията, внесени от мен. Мисля си, че те не са чак толкова важни. Говорим за неземеделски стоки, нехранителни стоки. Ясно е, че има аргументи в тази посока и е, тези указания за промишлените стоки играят съществена роля, главно за да гарантираме качеството. Но Дали гаранция за качеството е страната, в която се произвежда един продукт или не, производителя, марката във Франция, Германия и в други страни има световно известни марки, които реално се произвеждат в обекти извън Европейския съюз. И централата им изобщо не е там. Ако си купите Мерцедес или Волво, защо си купувате този автомобил? Заради качеството му на Мерцедес или а, защото той е а, произведен в а, Индия или в Бразилия, Луи Вюитон, производителя на чанти, продава успешно не защото жените искат да си купят чанта произведена в Тайланд, а защото жените харесват марката, харесват дизайна и за това си го купуват. Кой гарантира качеството? Не държавата, откъдето е, е продукта. И това не бива да забравяме. Не бива да забравяме и разходите, разбира се. Тук е, някой подхвърли и темата за фалшификатите. Пак се връщам на дамските чанти. Те се произвеждат в Тайланд, напълно законно и официално. Производителите в Тайланд и Китай ще ви продадат продукт, който те няма да ви кажат къде е произведен, няма да кажат, че е произведен незаконно. Мисля, че когато говорим за оригинални истински продукти, това е важно. По-нататък, регулираните професии. Извинете, госпожо председател, давате ми е, знак е, да говоря по-стегнато. Ще се постарая към края на изказването си. Регулираните професии за мен имат много голямо значение. И определението за новаторски предприятия. Аз мисля, че колкото по-малко регламентираме иновациите, толкова повече ще процъфтяват те. Правните определения създават рискове. Ако а, те не са гъвкави, ако са ограничителни, редица предприятия няма да попаднат в тази група. Обратното, ако пък а, определението е твърде общо, то ще е неясно. Закъснелите плащания, просрочените плащания имат особено голямо значение за малките и средните предприятия. Внесъл съм изменения в тази посока. Може би е добре да помислим за данъчна политика и счетоводни принципи, за да се води борба с просрочията в плащането. И най-сетне економиката на споделянето, според мен, трябва да определим какво означава економика на споделянето, економика на сътрудничеството. Трябва да приложим еднакви правила към тях. Трябва да решим дали искаме да има такава економика и ако приложим същите правила, тя ще загине. Ако не я искаме, то тогава точно по този начин ще постъпим. В заключение, трябва да видим какви са компромисните изменения. Но мебелната промишленост остава на страни. Ще бъда кратък. Благодаря на докладчите за много добре свършената работа и наистина компромисите предложения бяха много конструктивни. Е, въпросът е да получим мнозинство доклада в крайна сметка. Второто важно е преди всичко да гледаме на вътрешния пазар като на обща кауза а, и да не се делим на политически групи а, в това отношение, нито пък да търсим а, а, да се възползваме повече от някой друг. А, трябва да намерим добър а, баланс. Разбира се, важно е във всички случаи а, да засилим и да форсираме изпълнението и прилагането на съществуващите правила, това отношение комис... съответния комисар е, е на същото мнение и е, измененията, от които се нуждае вътрешния пазар, да, да е, се, бъдат приемливи за всички, които участват в тези процеси. Аз съм от един регион на границата между Германия, Швейцария и Франция. Вътрешния пазар е донесъл страшно много ползи за този регион е, поради трансграничните дейности, Разбира се, е, това, което комисията сега предлага по отношение на командировните работници, отговаря на тази, не отговаря на тази логика, че е, в тези региони ще търсят е, работеща, работната сила, ще отива в страната, в която правилата са по- простички. Е, е, боя се, че това, което ще е, въвеждаме, ще доведе до допълнителна бюрокрация. Това ни плаши всички, от това се стремим да се предпазим. Не би трябвало пограничните региони обаче не можем да възприемем автоматично след две години правото на, на съседа за да може да не се накърнява е, процеса е, на, на нормалния процес на е, заетост няма да правя предложение за изменение, но с докладчика ще говоря, докладчика ще говоря по този въпрос допълнително. Аз съм внесла изменения, нека да ги представя. Целта на някои от тях е да се укрепи текста за едната точка за контакт. Това трябва да се случи, трябва да има информация в трансграничен план. Други изменения стъпват на заключенията от Европейския съвет от февруари. Там се говореше за цели за намаляване на административната тежест по отрасли. Унези от вас, които бяха тук вчера, разбраха, че казах на господин Катайнен, че никой няма да докладва за бюрокрацията, кое е толкова сложно да се докладва за нея. Така че трябва да има някакви мерки. В тази връзка говоря за това как трябва да има подход отдолу нагоре за намаляване на бюрокрацията. Е, имам изменения за процеса на стандартизация, целя прозрачност, е, целя по-лесен е, процес на подаване на жалби относно паспорта за услуги. Тук приветствам казаното от колегите либерали. Трябва той по-лесно да се признава в други страни. Мисля, че този доклад трябва да получи едно положително отношение. Андреас току-що каза, че единния пазар в крайна сметка има за цел да може да се търгува свободно в трансграничен план. Трябва да се напомня на хората какво сме постигнали. Не може постоянно да говорим за проблемите в Европа. Трябва, трябва да говорим и за постиженията, които сме постигали, които сме имали до сега. Не харесвам едината ставка на ДДС. Мисля, че години може да отнеме да се договорим за нещо подобно. Трябва да има единодушие е, сред държавите членки. Мисля, че е много по-лесно да се изчисли е, ДДС. Е, в САЩ има различни ставки в, в различните щати, но само една компютърна система, която много лесно показва колко ще платите. Така че вместо да имаме единна ставка на ДДС, нека да създадем условия за лесно попълване на данъчна декларация. По отношение на задължителното етикетиране по държави, не съм особено голям привърженик на една такава идея. Ако обаче сложите такъв етикет и след това има фалшификация на тази информация, това трябва да бъде наказуемо деяние. Можем да имаме компромис в това отношение. Аз призовавам всички да проявят положително отношение и в крайна сметка да работим за това, че да има полза за всички и от економиката на споделянето и економиката на сътрудничеството. Няма да казвам нищо за дамските чанти, но мисля, че когато говоря за етикетирането, покрихи този аспект. Сега ще дадем думата и на комисията, и на Лара. Изоставаме от предварително очертания график. Господин Килджански, искате ли да кажете нещо? Благодаря на докладчика за е, положените усилия. Ние сме готови да работим е, заедно с Лара, е, за да изчистим формулировката. Няколко думи за, за, за понятието по-справедливи пазари. Мисля, че това понятие е широко тук. Тук не става дума за, за правата на, на работниците, не става дума толкова за, за пакета, за трудовата мобилност. Тук по-скоро става дума за справедливо третиране, имам предвид неща като геоблокирането, например, въобще всичко, което всичко, което може да, да доведе до, до, до по-лесно търгуване. Е, в трансграничен план. По отношение на понятието стартъп или начинаеш бизнес, също много неща могат да бъдат да се, да се е, биха могли да се включат тук. Това са коментарите от наша страна. Лара Коми. Грация. Лара Коми. Благодаря, госпожо председател. Само някои уточнения, защото мисля, че всички съмнения ще можем да обсъдим на е, срещата с е, докладчиците в Сянка. По е, регламента за стандартите ми се струва, че процесът така или иначе вече много усложнен. Вече имаме конкретни консултации с потребителите. Снижили сме стандартите за МСП. Вече сме включили всички тези елементи и подпомагането на МСП в рамките на процеса за по-добро регулиране не бива да повтаряме онова, което вече сме направили. Параграф 17. Знаех, че ще стане дума за него и затова още в началото го споменах. Това е фармацевтичната промишленост и производство на генерични лекарства. Опитах се да посоча една обща линия, да следваме една логика, която трябва да преодолее празнотата в нормативната уредба и същевременно да се е, гарантират е, е, необходимото спазване на изискванията. Обръщам се към колегата Дзуло. За нас проблемът е съветът защото ние не искаме протекционизъм, но когато въпросът стигне до съвета, там вече държавите членки изразяват различни становища. И разбира се, когато фирмата е производител, тя излиза със своето име, със своята марка. Да, един Мерцедес може да е произведен в Индия, в, в Китай, другаде, но производителя има пълно право да се снабдява с части от там, откъдето прецени, че е най-удобно. Той застава с името си зад марката си. Има предложени компромиси тук – някои аспекти вече е, се е, отразяват е, в системата за признаване на квалификацията. Мисля, че тук трябва да обърнем внимание на общите принципи. Според мен е важен принцип, иначе 300 пъти може да повтаряме едно и също нещо, но в конкретни подробности можем да го е, обсъждаме на е, срещата за патента. Един европейски патент трябва да е един и същ в е, всички държави членки. Но една-две години минават преди закрилата да се гарантира навсякъде, докато се приключи цялата процедура. Но не винаги правилно се прилагат условията на патентите. Благодаря на всички. Благодаря ви за съдействието, за положения труд. Виждам, че имаме е, различни становища, но според мен няма нищо, което да е непреодолимо и можем да го обсъдим. Благодаря. Първият вариант на компромисните изменения се появи с нощи. вчера. Сега говорихме само по измененията, не по компромисните изменения. Според предварително очертания график на 20 април трябва да се разгледат компромисните изменения и ще гласуваме на 21 април. Нали ще ми кажете, ако имате нужда от повече време? Добре, благодаря ви. Следващата точка в дневния ред е едно становище, което се нарича нова дълновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите. Докладчик Едита Харанзова. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както и по предишния доклад, мисля, че можем да проявим положително отношение. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха 97 изменения към това становище. Трябва да кажа, че мнозинството от измененията са разумни. Виждам, че ще имаме и компромисни текстове. Трябва да кажа, че комисията е направила много усилия, изградила една добра стратегия. Нека сега да направя три коментара по самите изменения. На първо място има някои изменения, които са типични за нашата комисия, но за съжаление нямат нищо общо с самата стратегия за търговията. И са много далеч от приложеното поле на становището, така че макар и да съм съгласна с идеите, трябва да кажа, че трябва на тези текстове да се преработят, защото настоящото становище не е място за тях. На следващо място един въпрос относно измененията насочени към справедливата търговия. Разбирам какво е посланието, не съм против, но трябва да внимаваме с формулировката справедливата, честната търговия вече се свързва в главите на хората с схемите за честна търговия. Знаете, че има маркировки в супермаркетите, когато се купува кафе, например, и така нататък. В стратегията се казва изрично, че става дума за онзи тип търговия, който очертава в точка 4.2.4. С други думи, тук не става дума само за, за схемите за, за честна търговия, но и за ем, други цели като устойчивост е, и е, честно за, за заплащане. Аз затова е, предлагам да се замени е, това понятие е, и да има формулировка, която няма да доведе до, до объркване. И накрая, част от измененията са свързани с промененото предложение за обществените поръчки. Мисля, че трябва да, да, да разгледаме новото предложение, но е твърде скоро, твърде рано е по-скоро, да се решава дали то ще бъде включено или не. Мисля, че трябва да има нов доклад от, от Европейския парламент по темата. Не му е мястото в това становище. Значи, смятам, че е, това предложение трябва да бъде изключено от нашия текст и да кажем, че отчитаме новото предложение за обществените поръчки, но в момента не можем да вземем отношение. Толкова от е, мое име съвсем накратко се изказах и искам да кажа, че съм готова да продължа работата с докладчиците. Илдико Галпелц има думата. Благодаря, госпожо председател. Време е да обсъдим измененията. Ако се върнем назад и видим представянето на становището, ще видим, че дебата тогава се проведе в една приятна обстановка. Спомням се, че докладчика каза, че този въпрос генерира голям интерес. Хората наистина се вълнуват от, от въпроса за стратегията за търговия и, и инвестиции. Виждате, че има около 100 изменения насочени към становище, което е една страница. Не искам да говоря твърде дълго. Ще кажа някои неща, които са, са важни. На първо място. Искам да подкрепя онези изменения, които са насочени към търговията и политиката за единия пазар и синергията между, между двете. Факта, е, че тя трябва да се използва. Особено ако искаме да заложим на създаването на работни места или ако искаме да създадем среда, в която търговията наистина да се развива и да имаме реални инвестиции. Това би било много полезно ако искаме да защитим економиката от сътресения, ако искаме да дадем нов тласък на економическото развитие, така че подкрепям този текст, подкрепям и измененията свързани с доброто управление, диверсификацията на търговията и на инвестициите, подкрепям и текстовете свързани с устойчивото развитие. По отношение на индустриалната политика и връзката между стратегията за търговия и промишлената политика, тук мисля, че трябва да се прояви малко по-голяма предпазливост. Когато видим стратегията на комисията, тя е включила търговията единния пазар в рамките на една дирекция. Естествено, че търговията трябва да се разглежда от гледна точка на единния пазар, не забравяйте обаче какво се случи с европейския семестър. Искахме да има отделен стълб, който засяга нашите компетенции. В крайна сметка това не се случи. В крайна сметка системата не работи толкова добре, колкото трябва. Защитата на пазарите, това също е много важно, само че следва да има известна доза актуализация. Трябва да се предприемат необходимите стъпки, за да се гарантира, че в света на, на, на глобализацията. Няма да се предприемат мерки, които да водят до нечестно действие от страна на пазарите. По отношение на протекционизма, трябва да се види дългосрочната перспектива тук. Понякога нямаме избор. Трябва да се използват конкретните инструменти. Ако не можем да намерим други решения, трябва да използваме инструменти за защита на нашите интереси. Не мисля, че трябва обаче да, да използваме нови мерки, които няма да ни позволят да постигнем целите си. Подкрепата за малките и средните предприятия, е съществен елемент, много страни са засегнати тук, няма да ги споменавам. Радвам се, че комисията приема, че в новите търговски споразумения трябва да има клауза за МСП. За мен това е радостна новина. Същото въжи и за споразуменията за чуждестранни, е, преки чуждестранни инвестиции. Аз подкрепям тези изменения по тези въпроси, по темата обществени поръчки. В доклада има цялостен подход по този въпрос, това ме радва. Тук говорим за международни обществени поръчки и мисля, че в тази връзка следва да се работи много повече. По отношение на споразумението, известно като ТИЗА, аз съм съгласна с подхода. Съдържанието е много по-важно от крайните срокове. Отново казвам, съдържанието. Съдържанието е най-същественото, а не сроковете. Затова се обръщам към комисията. Когато изпълнявате своите задължения, моля, не забравяйте, че различните държави и членки имат различни интереси. Имаме нужда от прозрачност, имаме нужда от водене на разговор, от диалог. Това е най-добрият начин да се гарантира защитата на интересите на всички наши граждани. И накрая, по отношение на цифровия единен пазар или DSM. Има много изменения в тази връзка. Аз е, съм съгласна с повечето от измененията в тази връзка. Трябва да има взаимно признаване на правилата, трябва да има хармонизация. Мисля, че това е най-добрият начин да се гарантира, че ще решим е, предизвикателствата и проблемите пред цифровия единен пазар. Що се отнася до търговията, необходимо е да се предприемат съответните мерки, за да се улесни търговията на цифровия единен пазар. Това са моите коментари. Така тълкувам аз и измененията, които са внесени от всички колеги и естествено трябва и аз да кажа, че чакам с нетърпение предложенията за компромисни изменения. Ще продължа работата по това досие. Благодаря. Серхио Гутиерес, пият. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за този текст. Вече беше казано, че много от измененията трябва да бъдат преработени, за да паснат на текста. Аз съм съгласен. Мисля, че становището трябва да е по-категорично, да, да изпрати по-ясно послание. Темата е от съществено значение. Живеем в нова епоха. Комисията нарича новото предложение дълмовидна иновативна бъдеща стратегия за търговия и инвестиции. Аз имам различна позиция по повечето от въпросите, които повдига комисията в своето съобщение. В политиката ни за търговия, за сключване на споразумения, гражданите винаги играят и трябва да играят важна роля. За първи път като че ли се обръща по-голямо внимание на, на обикновения човек. Имаме нужда от нова политика за търговия, нова политика за инвестиции. Мисля, че съобщението на комисията е много навременно. То е, си заслужава да се, да се обсъди. Когато защитаваме новата политика на, търговия, трябва да видим какво ще защитим. Економиката, либералните отношения, геополитическото разположение на, Европа. Отварянето на, на търговията от наша страна носи със себе си много възможности, но трябва да е обвързано и с конкретни условия. Ние сме против пълната либерализация, която се залага в, в търговските, в бъдещите търговски споразумения. Добре е да се обърне внимание на разликите в търговския баланс на, на страните по, по споразуменията. Има държави, които са в много по-неизгодно положение. От друга страна, при изключването на търговски споразумения може да се нанесе е, сериозна вреда на малките и населените предприятия. Тяхната възможност за, за износ може да бъде накърнена и ето защо трябва да има някаква защита. И в доклада трябва да се говори за, за такава защита и въобще да се очертаят елементите на тази защита обществените поръчки, либерализацията на услугите, защита на социалните стандарти, всичко това трябва да се е, предвиди, да има прозрачност, за да са спокойни гражданите. Те трябва да знаят, че е, ще има интелигентен подход спрямо социалната защита. Има някои неща, които не се споменават е, в съобщението, например инструментите за адаптиране към глобализацията. Тук трябва да се направи нещо конкретно, защото сме изправени пред много предизвикателства. Веригата на доставки трябва да се управлява по един по-добър начин. Много работа ни предстои. Измененията целят да направят доклада по-категоричен, опитват се да, да подсилят неговия тон. В нашата политическа група сме готови да сътрудничим с всички докладчици. Знаем, че темата е изключително деликатна. Ние трябва да имаме категорична позиция, независимо, че става дума за становище. Нашата комисия е важна и отново в заключение трябва да кажа, че доклада обаче трябва да претърпи а, значителни промени. И тогава ще решим дали ще го подкрепим. Ема Макларкин. Председателка, да благодаря на, извинете, докладчета, благодаря на докладчета за изключително положителната им е, участие. Мисля, че нашата комисия трябва да направи точно това, за да подкрепя свободна търговия. Така че малките и средни фирми в Европа да имат възможност, да могат да се възползват от новите възможности, да се възползват от възможностите, които се разкриват пред тях. Предложените изменения до голяма степен са в този дух, положително, в положителен смисъл подкрепят тези цели и Особено личи подкрепата за малки и средни предприятия, пазарите за е, публични е, обществени поръчки, е, борба с протекционизма. Радвам се, че всички тези елементи са засегнати, особено малките и средни предприятия, защото трябва да сме сигурни, че наистина свободните, правата за свободна търговия и за свободна търговия е, обръщат необходимото внимание е, на малките и средни предприятия, които са мнозинство. Всъщност, 50 е, е, до 70% от общо БВП идва от тях и мисля, че тези изменения, които са в смисъл да се гарантира повече достъп, без да се налага реципрочност на този етап, мисля, че са приемливи. Аз се опасявам от е, е, форми на реакции на протекционизъм и всъщност би трябвало наистина да даваме положителен пример Европейски съюз в ние смисъл. Колкото до тип е, трябва да движим преговорите, но без да, без да пренебрегваме е, съдържанието, да не бързаме, да не е, напираме, така да се каже, и да искаме по-ускорено е, договаряне, а по-скоро да се навлезе в дълбочина и да се обърнем внимание на съдържанието повече. Подкрепям и изменението, което иска, е, изисква повече ресурси и ударение върху търговията като приоритет и е, съответна генерал дирекция, нейните ресурси в другите е, генерални дирекции, защото целта е да се насърчава растеж и работни места. Това е наша основна задача в тази група. Да се надяваме, че становището ще продължи да се движи в тази посока. Аз ще подкрепя редица предложения за изменения, които са в този смисъл. Thank you. Is anybody representing the Greens? Представлява ли някои зелените тук, защото нямам списък, каза председателката? Не. Някой друг от другите групи, някой желая да вземе думата? Не. В такъв случай ще дам думата отново на Дита. Благодаря. Благодаря ви за всички бележки и коментари. Радвам се, че сме съгласни че тази стратегия е от решаващо значение за бъдещето на европейската економика и че ние гледаме на търговията като на двигател за растеж и заетост, по-добра заетост в Европа. Така че аз ще работя по компромисния текст и се надявам да да излезе от това едно положително и амбициозно същевременно становище. Благодаря. Сега да минем на последната точка от дневния ни ред за тази сутрин, това е доклада по е, прилагане директивата за почтенските услуги. Лиси, Люси Андерсън е докладчика. Извинявам се, председателката, е, че трябва да е, напусне в 12.15. Благодаря. Както докладчик. Аз е, до голяма степен всъщност приветствам доклада на комисията в тази, по тази тема. Той е много важен е, сектор за всички държави членки. Публикуването на доклада по приложението на директивата закъсня с две години след крайния срок е, декември 13 година за законодателния акт, Разбирам, че това е за да се видят по-добре ефектите от различното законодателство и инициативи, които са имали до сега. От друга страна е важно да се каже, че в бъдеще трябва да имаме навременно публикуване на тези прегледи, за да има и ефективно проследяване. Колкото до ключовите консултации в доклада на комисията, няма съмнение, че е, почтенски услуги, които са на достъпни цени и са надежни, са от ключово значение за гражданите и това представлява особен интерес за нашата комисия. Особено за комисия ТРАН, която е водеща в тази област моето становище, според моето становище, проекто становище, изтъква в основната роля за почтенския сектор при универсалните почтенски услуги и е необходимостта да, да се гарантира неговата дългосрочна устойчивост. Това е, така като червена нишка, минава през цялото ми становище. Разбира се, тук се включват е, избора на потребителя, на достъпните цени и надежността. Това са е, членове на тази комисия и на Тран е, всъщност участват в една е, кампания, която не би трябвало да се противопоставя на това, което правим по вътрешния пазар, само да каже, че възможността за избор е много важна, като става дума за формуляри, данъчни формуляри и друга документация и защита на интересите на потребителя в директивата. Проекто текста обръща внимание и на новите механизми в, е, е, във връзка с решаване на спорове онлайн по интернет. Това е един е, проблем, който е актуален във връзка с получаване и изпращане на поща и колети. Трябва наистина да имаме някаква форма на решаване на такива спорове, която да дава възможност за е, гъвкавост е, и да подпомага малките предприятия. Трябва да насърчим е, да, да, да се помисли за допълнителни механизми, където се съдържа, има проблеми, свързани с потребителските права, за да има съответните форми за търсене на, на правата и компенсация за тяхното накърняване. Става дума за по-скоро за колектив, колективен подход, там където альтернативните е, решаване на спорове и форми за решаване на спорове не са проработили до сега. Има препратка към сигурността на работните е, места в това становище. Е, зная, че в Имко това е проблем понякога. Според мен обаче тук става дума да се гарантира равнопоставеност и реална конкуренция за всички и за, на, в, на пазара на почтовските услуги. Тук е, устойчивостта на работните места, ефективната работна сила са ключови елементи от един функциониращ вътрешен пазар. Е, този проект е, приветства факта, че директивата не изисква допълнителни структури за почтенските оператори е, за предоставяне на всеобщи и универсални почтенски услуги. Е, държавите членки ще решат каква, как ще организират този аспект. Интересно е, е според комисията, множеството от доставчите на такива услуги са частни, са, са обществени все още. Колкото до борбата с конкурен... Е, колкото конкуренция и недискриминация, важно е да се спомене, че едно важно решение на съда е, от миналата година, което дава възможност в някои случаи е, дава възможност да се гарантират инвестиции в новаторство и това, че основните доставчици не, не са и техните интереси не са накърнени по един или друг начин. Важно е текстът в това отношение да е неутрален, а можем в изменението да кажем нещо по-силно за това колко важно е да се насърчава инвестициите и новаторството в този сектор. Предвид е, ограниченията в обема, много други въпроси имаше, които исках да включа и се надявам, че колегите ще го направят с предложенията за изменения включително достъп до географски отдалечени места, включително предложението за европейски акт за достъпност за хората с увреждания, когато става дума за доставки на поща и колети. Надявам се в дискусиите по групи да се тези въпроси да бъдат засегнати Очаквам вашите коментари и очаквам да работя с вас, за да изготвим окончателното становище на комисията. Благодаря. Thank you. So Rosa Thorn isn't here from the EPP. Is anybody else speaking for Rosa? No, so Edward Sezak. Не, бе, не, тогава Едвард Сесак. Надявам. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в сянка. Според нас този проект от текст не създава някакви проблеми. Има няколко въпроса, които бих, според нас, искат, изискват заострено внимание. Да се гарантират основни почтенски услуги за обществото, така начините публични услуги, това е едно държавно задължение. В момента ние сме свидетели на една тенденция на ограничаване на техническите, на почтенските услуги поради тех, напредъка в технологиите, е, развитието на електронните доставки. Те ограничават търсенето на традиционни почтенски услуги. Поради това явление е, би трябвало да поговорим, е, ето за, е, що трябва да поговорим и за предложено поле на тези услуги в смисъла на директивата 97, на чета 67. Много страни очакват занижаване на често, регулярността, често, частотата на доставки. Знаем и за решението на съда по случая Бипост. Много важно е да се въведе ред в пазара на почтенски услуги, но пък за много държави членки такъв проблем не стои. Например, в Польша националните правила се прилагат е, еднакво за всички доставчици на услуги – по отношение на таксите. Така че не се прави разлика между изпращач и е, посредник. Подобряване достъпа до пакети и колети, особено за клиенти, е, които живеят в отдалечени райони, е много важно, поради, е, именно поради намаленото търсене на конвенционални почтенски услуги. Тази цел трябва да се обвърже с нивото на задължение на, на публичните държавните услуги и потенциалната нужда да се финансира това задължение когато то се превърне в едно неоправдано финансово бреме за оператора, който предоставя такава услуга. В заключение, много важно е въпроса, много важен е тук с альтернативното разрешаване на спорове. Трябва наистина да се използват альтернативите на общоприятите е, съдилища. В Польша, например, прилагане на директивата е, по альтернативното разрешаване на спорове и поправка, допълнението към е, директивата 2006, именно директивата за е, альтернативното разрешаване на спорове, потребителски спорове по-скоро. Тук наистина трябва да се направи една адаптация на текста по отношение почтенските услуги държавите членки. Колкото до шеста линея, притесняваме, че сегашният текст е, отива отвъд полето на нашите, е, извън нашите компетенции като комисия и е, може би трябва да оставим е, това в ръцете на комисията по заетост. Променят се и начините, по които нашето общество общува от и нови, е, необходимост от ново законодателство, е, нови е, съотношенията между държавата и гражданите. Е, тези аспекти трябва да анализираме много задълбочено от гледна точка на цените. И въобще бъдещите тенденции. Трябва да имаме преди всички тези аспекти. Благодаря. So I'm told that... Казаха ми, че Мортен Локарт е представителя на Алдия, но Дита ще говори вместо него. Заповядай, Дита. Благодаря, госпожо председател. Да, говоря от името на нашия нов колега Мортен а, Локегард, който замени госпожа Ула Торнес. Тя стана министър на науката и висшето образование в Дания. Мортен днес не е тук, но а, той с голяма радост ще се върне в комисията и ще поеме задълженията си. По доклада за почтенските услуги и директивата, която ги регламентира, той ме помоли да кажа следното. Той подкрепя голяма част от казаното от докладчика, защото почтенските и пакетните, колетните услуги трябва да се осъществяват гладко във всички райони на Европа в разумни срокове. Същевременно трябва да се въздържаме от мерки, които ще намаляват гъвкавостта на предприятията и по такъв начин да им пречим да се приспособят към новите условия. И най-сетне искаме да кажем, че доклада трябва да е строго насочен към вътрешния пазар. За това не бива да включва въпроси, които се отнасят до други теми, като например заетостта. Очакваме по-нататъчното обсъждане на тази тема и ще сътрудничим пълноценно. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Ван Нисторой. Добре, Паскал. Благодаря и извинявам се, че вземам думата преди това. Преди е, докладчика в сянка, но искам да благодаря за проект становището, което в общи линии отговаря на нашите очаквания. Споделяме същата загриженост за поддържането на услугата, особено за определени продукти. Важен е въпросът за запазването на работните места, както и обхващането дори на най-отдалечените райони. Тук се изпълнява и една социална функция. Премахването на монополите – Част от е, универсалните услуги за мен е малко проблематичен е, въпрос. И трябва да се намери е, един подходящ баланс между това да се предостави универсалната услуга и от друга страна да се покрият разноските за нея. qualitative en matière sociale et d'emploi euh, doivent être euh, préservées, doivent être défendues et que euh, le... И пазарът като такъв не съществува когато трябва да предложи една услуга, тази услуга а, трябва да бъде представена при по-добри условия, по-изгодни, независимо от идеологията, на която се основава. Искам да поздравя докладчика за добре свършената работа. Това е което имах да кажа. Thank you very much. Yes, a couple of, of comments. Of course, we have... Няколко uh, коментара. В миналото си поставихме големи цели за либерализация, но ако се вгледаме в действителността, продължава да съществува и публичния сектор в пазарите на стоки и услуги и отваряне на пазара. Добър пример е роумингът. Технологията силно се промени, но и от свързването на мобилните мрежи някои реализираха огромни печалби. Ние напипахме проблема, сложихме през в и попитахме колко разумна трябва да е печалбата, може би 10%. В а, а, Холандия, аз живея в един граничен район до а, Германия. И вместо да ми струва 10 евро, която ми е обичайната такса, изведнъж започва да ми струва 30 евро. И компаниите начисляват абсурдни печалби 30-40%. Uh, И е важно, ако разполага комисията с информация, тя да ни я предостави. Така ще можем да изменим доклада Важно е комисията да ни предоставя за такива доклади информация. И второ, днес говорим за новосъздадени предприятия, за вътрешния пазар и стратегията за него. Виждате, че е, такива компании могат да допринесат много, но могат и да разрушат е, цели сектори. В е, е, Нидерландия се създаде едно такова ново предприятие, което да свърже доставчици в един облак. Това дава възможност за нов бизнес, помага на много страни, може би това е линията, която трябва да следваме, стига да има равнопоставеност. Това е. Няколко изменения ще внеса. Благодаря. Благодаря, Лъс Андерсън. Благодаря много. Много интересно е всичко, което казахте. Е, с нетърпение очаквам вашите изменения. Искам съвсем накратко да отговоря на е, колегите от ЕКР първо. Напълно съгласна съм с казаното за трудностите при изпълнението на задълженията. И много мислих дали можем да кажем нещо находчиво за по-нататъчна подкрепа, може би за структурните фондове. Когато има определена социална потребност или социален проблем в един отдалечен район, трябва да намерим начин да отговорим. Още от самото начало мисля по тази тема. А когато хората говориха за обхвата, да, разбирам защо повдигате въпроса, но ако можем да намерим в компромиса една формулировка, която удовлетворява всички и същевременно посочва, че обхватът на този доклад се запазва, бих била много доволна, защото на някои по-нови пазари вече няма равнопоставеност, няма лоялна конкуренция – и за това, ако намерим формулировка по тази тема, би било добре. И пак във връзка с положението в отделните държави членки. То е доста различно. Можем да намерим един творчески подход и да видим до какъв компромис можем да стигнем. Приветствам казаното за електронната търговия, за цените, възможностите за подобрение. Благодаря ти, Паскал, за изразеното съгласие с голяма част от е, моите тези. Ламберт, мисля, че това е много интересно, което казваш за прекомерните печалби. Обръщаш внимание на положителните и отрицателните последици за пазара от новосъздадените. С много голям интерес ще посрещна твоите изменения. и не беше тук в началото. Говорихме в работната група по единия цифров пазар, именно за доставката на колетни пратки – и може би през май е, ще можем да направим един цялостен преглед на сектора и така ще можем да работим във взаимодействие с колегите от парламентарните комисии по транспорта и заетостта, защото темата е обща за всички нас. Благодаря. Благодаря ти, Луси. Росе, заповядай. Благодаря Съжалявам, че не бях тук, но имаше едно изслушване, на което трябваше да поставя въпроси, много деликатна тема в Комисията по петициите във връзка с Сметната палата. Но прочетох становището, по което работи Луси. Благодаря и благодаря и за дискусията. Тя има много голямо значение. И ще продължим, разбира се, в работната група. Надявам се да мога активно да участвам през май а, имаме традиционната конференция за вътрешния пазар, организирана съвместно с комисията и тази година трябва да я направим. Но доставката на колетни практики пратки в епохата на електронната търговия трябва да отговаря на потребностите на потребителите и на предприятията. Спешно трябва да направим оценка дали целите на директивата отговарят на изискванията за единен пазар на почтенските услуги. Аз не оставам с такова впечатление. Имаме 28 обособени национални пазара. Някои от тях а, а, системата почти не съществува. Разбира се, има задължения за универсална услуга. Сега гледам работния документ на комисията, но по различен начин се осигурява тази универсална услуга от държавите членки. Всяка страна мисли до своята граница. Пощенските оператори нямат а, поглед а, върху цялата територия на Европейския съюз. За транспонирането на директивата не се а, транспонира на време. Две-три години минаха преди да се публикува доклада. Няколко процедури за нарушения бяха започнати от а, Европейската комисия за транспониране на директивата – Качеството на транспонирането не отговаря на очакванията. Има проблеми с ДДС, с структурното отделяне на регулаторните от управленските функции и така нататък. За мен най-важното е, че продължават да съществуват огромни пречки за альтернативните оператори на пазара, а такива се появяват много активно и трябва да се борят с огромни пречки, което е във вреда на потребителя. Като започнем с достъпа до инфраструктура и свършим с специфичното изискване за защита на действащите оператори, Комисията заявява, че 11 държави членки като че ли поставят 11 условия е, за издаване на разрешителни, които се дублират с законодателство в други области. Не искам да се изказвам пространно е, по този въпрос, но ще внеса своите предложения за изменения. И накрая. Ние в нашата комисия се занимаваме с единия цифров пазар. За това трябва действително да се постараем да гледаме дългосрочно на въпроса за доставката на колетни пратки. големите компании, които работят онлайн, с е, сигурност е, скоро ще се заемат и с е, доставките. Може би за това вече сте говорили. Амазон обяви, че организира Обща европейска служба за доставки. И това не е непременно заплаха. Но бих предпочела да се вгледаме в пазара и да видим начините за повишаване на неговата ефективност. Различна е нормативната уредба на национално равнище и трябва да видим дали това помага на операторите. Трябва да видим и също така какво означава за потребители и за малките предприятия почтите да му доставят колета или пък производител или търговец да организира собствени доставки. Ще е, сътрудничим с парламентарната комисия по транспорта и силно се надявам, че ще подобрим положението на пазара. Комисията, ако иска да вземе думата, заповядайте. the delay of the... Добър ден на всички. Трябва да се извиня за забавянето на работата. На два пъти имаше такова забавяне. Както беше казано до госпожа Андерсън, трябваше да разгледаме въздействието на предложението, тъй като пазарите се променят много бързо. Имаше и още една причина за забавянето Предложението се появи в края на предишния мандат на, на, на комисията. И ето защо трябваше да изчакаме встъпването в длъжност на, на новата комисия. Благодаря ви за интереса. Съгласен съм с госпожа Андерсън, че отрасъл е изключително важен за економиката, за нашите общества. Основният проблем тук беше засегнат на няколко пъти стабилността на, на, на почтенските услуги и дългосрочната перспектива. Устойчивостта има много измерения. Операторите трябва да имат печалба, трябва да служат на пазарите, те трябва да се приспособяват. Е, знаете, че техния модус операнди вече е различен. Не се разнасят толкова писма, колкото пратки. Освен това, е, тези доставчици на услуги са и работодатели. Е, и ако не си изпълняват задълженията, могат да станат излишни, не само поради съществуването на, на, на Амазон. И накрая искам да кажа, че, че техните услуги трябва да са устойчиви. По отношение на заетостта, Нека да не ви е, напомням, че става дума за правомощия на държавите членки. Това се казва в преамбилна точка 16. Казва се, че директивата не оказва въздействие върху възможностите на държавите членки да регулират условията за заетост даването на разрешителния обаче е, може да се обвърже с изискването оператора да, да спазва законодателството за заето в държавите членки. Не искаме да навлизаме правомощията на, на държавите. По отношение на альтернативното разрешаване на спорове, сега то се подсилва, това е добре. Имаше един текст в директивата, където се казваше, че всеки оператор трябва да има механизми за, за разглеждане на, на спорове. Този текст сега го няма. Е, ние смятаме, че трябва да има като цяло механизми за подпомагане на потребителите. Е, Альтернативният механизъм за решаване на спорове залага и на извънсъдебните споразумения по отношение на пратките. Господин Нистелрой говори в началото за, за, за трансграничните проблеми, за информацията, дали имаме такава информация за това, което се случва. Да, знаем какво се случва. Наред с геоблокирането, комисията възнамерява да направи едно предложение за така наречените електронни е, пратки. Да се надяваме, че ще получим и ще ви дадем съответно информация за, за отрасъла и за този под отрасъл. Това е свързано до голяма степен с точка 7 от становището. Там говорите за достъпността, за географското покритие. Те трябва да бъдат подобрени, особено по отношение на, на възможностите на хората с увреждане. Ние искаме трансграничните пратки да бъдат ефтини. И това не трябва да бъде само за големите компании, които разчитат на големия обем пратки, които е, използват. В директивата за почтенските услуги много се говореше за достъпа до комуникация за всички. Сега говорим и за достъп до електронна търговия. И тук нямаме предвид само хората в най-отдалечените райони, имаме предвид възрастните хора, които не могат да пътуват 20 км, за да стигнат до някакъв а, универсален магазин. Тези хора имат нужда от електронна търговия, трябва да има доставки на пратки и до тези хора, независимо къде се намират. Така че е, това ще се вземе предвид. Е, през април или през май ще видите нашето предложение в тази връзка и накрая отново по отношение на директивата казахме, че ще следим какво се случва и го правим. Не работим сами, работим заедно с националните регулатори е, в контекста на е, между ведомствената група за, за, за почтенските услуги, позната като EAGP. Е, всъщност задължението за предоставяне на универсална услуга ще е важна част от нашата програма и ще, ще остане такова. Ние гледаме на него много сериозно. Благодаря за думата. Аз ви благодаря. Трябва да съобщя крайния срок за внасяне на изменения 22 марта, Луси, нали така? Да се надяваме, че ще има и компромисни текстове. Гласуването ще бъде на 24 май. Поне е, за сега това е така. Това е датата. Благодаря на всички за това, че останаха тук. Вече е почти 12.30. Бих ви поканила тук след обед в 3 часа за изслушването посветено на огнестрелните оръжия. Приятен обяд!